Скъпи колеги, предлагам да започнем нашата работа, въпреки че не всички докладчици са още в залата. Искам да приветствам сред нас председателят на работната група бюджет към съвета и генералния директор във връзка с нашата среща, вие със сигурност ще имате възможност да вземете отношение по някои точки от бюджета. Имате пред вас проекта на дневния ред. Ако нямате забележки по него, можем да смятаме, че е прият. Обаче във връзка с разпределението на различните теми, за днес след обед и утре сутринта, искам да предложа някои размествания. Трябва да направим това, защото някои от докладчиците имат други задължения. Днес след обед ще започнем с точки 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, госпожа Ане Янсен ще представи господин Кал Хадлунг и след това 16 на заместник-председателя Ивайло Калфин – Става дума за преговорите от последната тристранна среща по тази тема и Също така точката на госпожа Матера ще изтеглим напред във връзка с мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Утре сутринта ще разгледаме останалите точки и също така ще има гласуване между 11 и 11.30 часа, така че гласуването утре, повтаряме, между 11 и 11.30 часа. Нямаме много за гласуване. Ще гласуваме по доклада на госпожа Матера, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Става дума за а, General Motors в Белгия. Също така ще става дума и за трансфер на средства във връзка с бюджет 2011. Това са предложения на двамата докладчици Сидония и Хелга. Заседанието утре ще завърши между 11.30 и 12.30 часа с съвместно заседание с Комисията за бюджетен контрол. И тогава ще разглеждаме доклада за прилагане на член 51 от правилника на парламента. Както казах, ще имаме двама докладчици, госпожа Гресли и господин Ревелини, във връзка с преработката на правилника. С това преминавам към точка 2 от дневния ред съобщения на председателя по решенията, които са взели координаторите, ще говорим по-късно. Най-вече по коригиращия бюджет и искам да посоча следното. Ако искате да внесете изменения по доклада на госпожа Балсани във връзка с насоките за тристранната среща във връзка с проекто бюджета за 2012 година, технически нещата стоят последния начин. Сега, цитирам, на английски язик. T, 4, Това са букви A, D, 4, A, M. Нямам представа какво означава това, но трябва така да се нарича. Изменения по доклада на Балцани трябва да бъдат внасени в този формат. Какво означава това? означава, че тези изменения могат да бъдат приемани само тогава. Разбира се, те няма едно след друго да бъдат приемани, обаче трябва да спазваме това указание, което ви дадох на английски язик и то до утре сутринта е срока, така че виждате е, това съкръщение, което цитирах, трябва да бъде употребявано правилно. След това докладчикът Йоран Ферм отправи молба към мене. Той още не е пристигнал, но ще дойде по-късно. Моли да поискаме по-точни обяснения от комисията във връзка с задълженията, които са поети в последно време за финансова помощ спрямо палестинската автономия и също други органи от е, арабските държави, които в момента са в процес на демократичен прелом. Тоест, това, което е, попада под е, понятието арабска пролет. Беше направена декларация в Брюксел, в европейските столици, а също така и в страните от Южното Средиземноморие бяха обявени финансови помощи. Ние не можем да останем настрани от този процес. Когато комисията, ако комисията в кратък срок е в състояние да ни даде по-точни данни и за възможното въздействие на тези политически поети задължения върху бюджета 2011 година и по възможност за следващите бюджети, мисля, че това до голяма степен би облегчило нашата работа. Казвам това в присъствието на госпожа генералния директор – на господин генералния директор, поправя се председателят. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Е, е, Само две неща. Първо, като цяло, комисията подготвя съобщение – за политиката за добросъседство, особено светлината на събитията в Средиземноморието. Ще има и финансов раздел за 2011 година, както и вие споменахте. В двустранен ред можем да ви предоставим информация и максимално бързо ще отговоря на поставените от вас въпроси. Председателят, благодаря ви. Така че, наистина, това съобщение на комисията ще бъде много своевременно и ще ни помогне при изготвянето на специализираните доклади и в цялостната ни дейност по проектобюджетите за 2011 и 2012. Точка трета – одобрение на протокола от заседанието от 13-14 април. Не виждам възражения. Протоколът се смята за одобрен. Сега точка 5. Мандата за триалог. Госпожа Балзани ще говори за утре. И сега Сидония Държевска е тук. И ако тя не възразява, ние бихме могли точките 5 и 7 като политически свързани заедно. Благодаря, господин председател. Очевидно има определени нарешени проблеми, свързани с приемането на бюджет за 2011 година и те се връщат. Сигурно си спомняте, че за първото за тази година използване на средства от Фонда за солидарност имахме един много дълъг дебат, защото бяхме изправени пред противоречащи си искания. Първо, да изплатим средства от Фонда за солидарност на пострадалите страни максимално бързо, защото това е една от целите на Фонда за солидарност. От друга страна, бяхме изправени пред проблема с нежеланието или невъзможността от страна на съвета да предостави пресни пари за да могат те да бъдат изплатени от фонда. В крайна сметка беше намерено решение чрез тъй наречения негативен резерв. Това означаваше, че 186 или 182 милиона, които бяха използвани от Фонда за солидарност, бяха предоставени под формата на заем т.е. отрицателния или негативния резерв има формата на заем. Това е една форма, която рядко се използва, но тогава можахме да постигнем съгласие само по това решение и тогава в пленарна зала ние одобрихме тази идея за негативен резерв или негативна резерва, но Европейският парламент каза, че трябва да бъде балансирана тази сума максимално бързо чрез коригиращ бюджет, който е свързан с излишък, с бюджетен излишък. Изразихме това наше желание и чрез гласуване в пленарна зала. Каква е ситуацията в момента? Очевидно, поради правни ограничения, тази сума не може да бъде балансирана с излишък от коригиращия бюджет това е обяснението на комисията. Но дори ние да се съгласим с това, че това не може да бъде направено, ще трябва да има нов коригиращ бюджет, за да може максимално бързо да се балансира тази сума. По ирония на съдбата и съветът изрази своето желание максимално бързо да се балансира тази сума. Тоест, по някакъв начин и парламентът и съветът имаме единно желание, а именно да балансираме тази сума, тези пари да бъдат изплатени. Но очевидно различията са свързани с метода. В момента получихме нова молба за използване на средствата от Фонда за солидарност. Тя е представена под формата на проект на коригиращ бюджет, представен от комисията. Комисията отново предлага да се използват нови пари, за да се изплати тази сума от 9,5 милиона евро. В Харватия, Словения и Чешката република има наводнения и нито комисията, нито съветът не могат да предложат вече негативна резерва, защото пределът от 200 милиона евро ще бъде надхвърлен, т.е. в момента това не е възможен вариант. Комисията отново предлага нови пари да бъдат използвани. Парламентът определено ще подкрепи тази позиция, а съветът предлага да се реорганизират, да се преорганизират средствата. Аз като докладчик предлагам следното. Първо, във връзка с предложението на съвета, аз не мога да съглася с позицията на съвета и нежеланието да се предоставят допълнителни нови пари, за да се изплатят необходимите суми. Ние говорим за 19 милиона и половина. Това не е голяма сума. 19,5 милиона, особено ако имаме предвид излишъка, на който, с ваше позволение, господин председател, ще се спра по-късно. Има принципен проблем, а именно, че съветът не желая да се предоставят никакви нови средства, което противоречи на нашето изявление за плащанията от есента. Има още едно измерение на проблема, свързано с предложението на съвета – и това е самото предложение да бъдат преразпределени средствата. Бюджетните редове, които се предлагат, са много спорни, защото повечето от тях са приоритетни за Европейския парламент. Така че това е проблем с предлаганите бюджетни редове и също така някои от тези бюджетни редове, които са били използвани, показват, че има едно фалшиво неизпълнение. Има редове, по които бяха преведени авансово средства, а държавите членки не изпълниха своите задължения, т.е. бюджетните редове не са могли да бъдат използвани до максимума, т.е. нивото на изпълнение е ниско, защото парите са били прехвърлени от предходни години. Т.е. ние не можем да изхождаме от минали периоди, за да определим какви ще са бъдещите суми. Много е рисковано да се изтеглят пари от тези бюджетни редове, защото тези пари просто могат да липсват в края на годината. Самият принцип на преразпределението, преорганизирането на средствата е много проблематичен и нежелание да се плати. Сега към комисията. Има ли желание комисията или не да спази нашата препоръка, формулирана в пленарна зала. По какъв начин ще се компенсира или балансира тази негативна резерва? Дали комисията ще чака до края на годината или ще компенсира тази сума с друг коригиращ бюджет? Аз съм отворена към вашите предложения, но за сега не виждам опити да се реши проблема. И в заключение. За мен е много сложно да се съглася с предложението на съвета за решението в тази му форма, така както е представено на нас. Това се отнася и до принципа, и до подробностите на решението. Много се радвам, че и унгарското председателство и комисията са представени тук. Надявам се, че ще имаме задълбочено обсъждане тук. Извършихме много работа, постигнахме сериозни компромиси по коригиращия бюджет едно и по средствата от Фонда за солидарност, но така ли ще продължаваме без нови средства? Настъпи моментът, в който трябва да бъдат предоставени нови пари и това трябва да стане сега, когато за втори път през тази година ще се използват средства от Фонда за солидарност. Необходими са ни нови пари. Благодаря ви. Merci bien, je vous remercie. Лашло euh, Шуриан a demandé la parole. Благодаря. Господин Шуриан иска думата. Благодаря ви, председателю. Според мен би било разумно да следваме становището на докладчика по този въпрос. Всички разбираме, че държавите членки срещат трудности, нямат огромно желание да отпускат нови средства, имайки предвид ситуацията но е ясно, че още от началото на годината няма как да се използват стари средства за нови цели. Предишното решение беше да се отложи всъщност решението. Ще можем ли обаче да изберем съответните редове, по които ще има излишък или ще останат някакви пари, е същото като това, което бихме взели преди два месеца. Тоест, ако няма откъде да дойдат нови пари, има едни полунови пари, т.е. неизползваните пари от миналата година. Каква е разликата между неизползваните от тази година и от миналата година? Ето това е въпросът. Тези, които останаха неизползвани от миналата година, могат да се използват от държавите членки сега. Затова нашите желания не им харесват. Но смятам, че такъв подход би бил разумен. Тоест да не връщаме обратно парите на държавите членки, А тези пари, които са необходими дори на самите държави членки, които да ги почерпят от Фонда за солидарност, да бъдат използвани за такива цели. Мисля, че това е едно оптимално решение при настоящите обстоятелства. Благодаря. Благодаря. Ани Йенсен има думата. Какво да кажа? Съвсем накратко. Нашата група е съгласна с докладчика, както и с преждеговорившия. Така че, честно казано, при бюджетни преговори постоянно чуваме от съвета, че са необходими средства и те ще ги предоставят. Но като че ли изобщо не си струва да ги слушаме а още по-малко да се хаби хартия да се записват такива обещания, защото ако ще ги записваме на хартия, трябва ясно да кажем какво ще се случва и това трябва да стане още в началото на годината. Сега използваме негативни резерви от една страна. Аз пък сега започваме и програми, по които все още не са разходвани всички средства. Според мен положението е ужасяващо и е задължително да направим нещо по въпроса. Ако се правят компромиси, е, трябва да е ясно откъде ще дойдат парите. Още в началото на годината трябва да е ясно, че ще има необходимите средства за плащания. Ние знаехме, че ще дойдат такива разходи. Така че наистина е абсурдно да се намираме в ситуацията, в която се намираме по-настоящен. Господин Воган има думата, казва председателя. Благодаря ви, господин председателю. Аз съм съгласен с Сидония, казаното от нея, за това, че няма желание да се вземат пари от важни програми, като социалния фонд и други. В нашата комисия и в други комисии се говори за значимостта на социалния фонд, както и научните изследвания и иновациите. Така че отнемането на пари от такива приоритети би било една стъпка назад. Защо се намираме обаче в такава ситуация? Защото има една-две държави членки, които не желаят да се обеличи бюджета на Европейския съюз с нито едно евро повече от 2,9%, които бяха одобрени при бюджетните бюджетни, последните бюджетни преговори. И е, ние искахме коригиращ бюджет и може би решението на Лазло би било добро. Не знам дали съвета би се съгласил да се преразгледа едно такова решение – Искам ми се да чуя и представителя на съвета. Как... Държавите членки, които ще изличат полза от СФЕ, какво мислят по въпроса? Трябва да чуем тяхното становище. И накрая искам да припомня на съвета за това, че постигнахме едно споразумение по бюджета 2011 година, в което се казваше, че ако се установи, че бюджета е не удачен, то ще има коригиращ бюджет от страна на комисията и съвета ще го одобри. Какво се случи с това обещание? Благодаря, казва председателя господин Годманис. Извинете ме за този въпрос, но като че ли не е достатъчно човек да е тук, за да разбере ситуацията. Предложението на Ласло изглежда много добро, но ако разгледаме документите в досието, предоставено от Сидония, виждаме, че системата е по-различна. Ако имаме излишко 4,5, това означава, че страните няма да платят тези пари тази година. И не става дума за това, че ние няма да им дадем пари. Те разчитат на излишък и те не плащат паричните потоци тази година. И това няма да бъде лесно, защото ако се поискат нови пари от страните, те ще изчислят че са спестили пари от 4,5 и през 2011 те са платили по-малко пари. И ако те кажат, че ще платя 19,5 за фонда за солидарност, те ще искат да спестят цялата сума. Или аз греша. Аз не разбрах съвсем добре, но ако ние им върнем парите, те няма да ни дадат парите съответствие с ситуацията, защото ние спестихме пари миналата година, така ли е? Дали някой би могъл да ми отговори на този въпрос и моля да ми извините още веднъж за този въпрос. Е, Много ви благодаря. Сидония? Бихте ли отговорили на този конкретен въпрос преди общия дебат? не съм много сигурна дали мога да задоволя изцяло вашето любопитство, но, както аз вече казах, ние ще се върнем към коригиращия бюджет за излишъка. Като докладчик аз не виждам спешна, неотложна нужда да съчетаем двете обсъждания, защото ако обсъждането е аз няма да ти дам, ако ти няма да ми дадеш, ако, разбира се, трябва, ще обсъдим този въпрос. Според мен, за членовете на комисията и представителите на комисията и съвета, сигурно ще бъде полезно да участват в дебата за излишъка, защото това беше първоначалния ни призив в пленарна зала да съчетаем компенсирането на необходимите суми с излишъка. На предишното заседание на нашата парламентарна комисия ние говорихме, че Европейската комисия каза, че няма правно основание за това, но ние можем да обсъдим ситуацията. Но в крайна краща става дума просто за здрав, за здрав разум. Трябва да се осъзнае, че държавите членки ще получат излишък от 4,5 милиарда евро, което е значителна сума и това, че те не желаят да платят 19,5 милиона евро в Фонда за солидарност е нещо, което трябва да се обсъди. Освен това, за 2011 излишъка е толкова голям, защото важна част от излишъка 1,8 милиарда евро и идва от глоби и пари, които са наредени да бъдат изплатени от европейски бюджет поради съдебни дела. Така че 1,8 милиарда евро ще се върнат в бюджета на държавите членки поради наличието на Европейския съюз, който може да налага глоби върху търговски дружества за неправомерно поведение. Ние трябва да говорим за основополагащи неща. Защо не искам или по-скоро защо съветът не иска да плати тези 19 милион, милиона евро, за да изпълни своя ангажимент към фонда за солидарност, докато 1,8 милиарда евро са сумите, които получава държавите членки. Това трябва да се изясни. От гледна точка на счетоводството смятам, че сега е подходящия момент да се компенсира тази сума от гледна точка на излишъка. Но всичко това ние, според мен, можем да обсъдим. Благодаря. Искам да напомня за нещо във връзка с това, което правилно посочи докладчика. Предложенията, които са представени днес, коригираш бюджет 2 и 3, те естествено идват след един първи коригиращ бюджет и ситуацията, в която се намираме, е малко странна. По искане на съвета, миналия декември имаше политическо и правно споразумение по бюджет 2011 година. И също така по искане на съвета имаше декларация на всички три институции, в която се посочва, че ако през годината няма да има достатъчно кредити за плащания, ще трябва да се провери възможността за преразпределяне на средства и след това да се направи всичко необходимо, за да се гарантира спазването на политическите и правните задължения. И при необходимост би трябвало да се увеличат плащанията, ако има по-голяма потребност, отколкото първоначално е предвидено при бюджет 2011 беше казано, че ако съществува спешна потребност е, от средства, примерно при природни бедствия и други подобни ситуации, ние сме изпадали в такива ситуации и съветът е, обаче отказа да предостави допълнителни средства и прибягна до една процедура, която е почти забравена, именно този отрицателен резерв, който може да се мобилизира и той е в размер на 200 милиона евро. Този резерв обаче вече е почти изчерпан. И сега отново имаме природни бедствия. В този случай става дума за Чешката република, Словения и нашия бъдещ партньор Харватия. И ако искаме да помогнем и на тях, ние вече ще надхвърлим лимита от 200 милиона евро. На 2 май бюджетната комисия постави искане за пълно преразпределяне на средствата и съветът посочи, че не трябва или по-скоро няма да бъдат предоставени допълнителни средства и същевременно с това това е случайност, но все пак в политическо отношение трябва да се вземе предвид този факт, правилно посочи това докладчика. Та едновременно се получи така, че съгласно традицията, комисията предлага коригираш бюджет 3 за използване на резервите от предходната година в размер на 4 милиарда евро. господин Готманис правилно посочи някои неща, обаче истината е, че съветът просто иска да използва тези 4,5 милиарда от една страна, а от друга страна пък не иска да отпусне средства за Чехия, Словения и Харватия. Ние трябва допълнително да е, имаме предвид, че за следващата година ще имаме 4 милиарда и половина повече и в тази сума от 4,5 милиарда излишък от 2010 година, там имаме 1,2 милиона които изобщо не попадат в този аспект. Става дума за глоби, наложени за не спазване на правилата за конкуренция. Тези средства не са използвани и трябва допълнително да бъдат включени. Сега ще трябва да се мобилизират средства, които бяха предвидени за 2011 година и които ще ни бъдат потребни през тази година. Обаче сега се казва не, тези средства ще бъдат преразпределени и ще бъдат използвани, за да се окаже помощ на тези три страни, е, в които е имало природно бедствие. Това е проблемът, е, който съществува. Ситуацията изобщо не е нормална, също и в политическо отношение тя е неприемлива. Спомняте си, че преговаряхме с съвета и комисията по първия коригиращ бюджет и в крайна сметка казахме, добре, ние ще използваме отрицателния резерв. Обаче, още в самото начало казахме, че това е временно решение, което ще може да се има предвид до края на годината и в крайна сметка ще трябва да си помислим как да финансираме дългосрочно съответните разходи. И в момента, в който възникне нова потребност, която е непредвидена, на нас вече ще ни бъде необходимо окончателно решение. И този нов проблем сега възниква, тази потребност. Възниква, защото имаме природни бедствия, обаче след няколко седмици, дори след няколко дни могат да се очертаят нови непредвидени разходи в Европейския съюз е, или пък е, поради природни бедствия в е, страни съседни на Европейския съюз или може би поради събитията в южната част на Средиземноморието. И по тази причина са ни необходими средства, защото съществува потребност от неотложни политически действия, като се има предвид това, което става в арабския свят и за това ние не можем да бъдем доволни от подобни временни решения. Ние трябва да назовем ясно политическия проблем. Това беше съвсем правилно посочено от докладчика. И тя е, може да се ползва с пълната подкрепа на всички членове на нашата комисия в това отношение. Имаме щастието сред нас да е председателят на Комисията по бюджет към съвета и искам веднага да дам думата. Благодаря ви, господин Ломасур. Ще ви предоставя подробности за позицията на съвета. Що се отнася до съдържанието? Когато получихме предложението на комисията на нивото на нашата бюджетна комисия, всички постигнахме съгласие за сумата от 19 милиона и за тяхното предназначение, но повечето държави членки, и аз ще посоча колко от тях поискаха, точно пълно преразпределение на цялата сума. По тази причина унгарското председателство потърси решение да се използват предложените бюджетни редове и нивото на 25 април беше много ниско и тогава ставаше дума само за изпълнение на един бюджетен ред беше 1%, на друг, на друг бюджетен ред 12% и на третия 5%. По тези бюджетни редове и искам да посоча, че в края на миналата година по тези бюджетни редове неизпълнението по тях беше наистина потрясаващо и ние решихме, че няма да има проблем с преразпределението на средства от тези бюджетни редове и 24 държави членки се съгласиха с това предложение за преразпределение. Само три държави членки се въздържаха. И дори у нези държави членки, които участваха в коригиращия бюджет, разбира се, с изключение на Харватия, понеже не е държава членка, но всички те се съгласиха с нашето предложение. На 11 мар имаш, март имаше заседание на Корепер и утре сутринта ще бъде обсъждано това от съвета. Мотивите за това решение както много от вас посочиха, са, че държавите членки нямат желание да дават нови пари. Държавите членки смятат, че тъй като в края на годината винаги имаме непълно изпълнение на европейския бюджет, не е разумно да се търсят нови средства, а могат да се намерят достатъчно средства в рамките на текущия бюджет, за да се финансират тези потребности. По коригиращ бюджет номер 3 все още няма решение на ниво Корепер и трябва да очакваме също така и окончателното решение на съвета. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Всичко много ясно. Моля генералния директор. Благодаря ви, господин председател. Само ще кажа, че този дебат е много важен. Бих искал изцяло да се присъединя към казаното от председателството. В Европейската комисия направихме това предложение, защото разбираме за това, че днес преразпределението на средства е лимите. Е възможно. Разбира се, а, възможностите са ограничени и ние не разбираме съвсем а, какви точно са доводите срещу това. До края на годината ние трябва да отчетем цялата 2011 година. Така, например, бюджетните кредити за плащания са 2,9 милиона, но виждаме, че има значително увеличение на бюджетни кредити за поети задължения. В комисията ние не искаме да има неизпълнени бюджетни редове, т.е. бюджетни редове, по които средствата не се използват изцяло. Ние смятаме да разгледаме в края на годината една ситуация, която определено ще е много по-различна от ситуацията през предходните години. Необходимо е да обмислим промените, които се случиха междувременно. Когато комисията внесе своето предложение за коригиращ бюджет номер 2, тогава беше ясно, че няма допълнителни средства да достъпни като бюджетни кредити за плащания. Обаче ситуацията наскоро се промени. Ние получихме информация за неизползвани средства в размер на 400 400 000 евро. Става дума за отделни проекти. Някои от партньорите по проектите не използваха средствата за предварително финансиране. Това е свързано с проблеми, проистичащи от недостатъчни банкови гаранции, проблеми с околната среда или неполучаване на инвестиции. Тази нова информация означава за нас, че около 357 000 евро са неизползваните средства в сравнение с 2010 година. Що се отнася до улавянето и съхранение на въглерода, в момента този проект е замразен и е този проект – ще използва около 85 милиона евро. Обаче този проект в момента не се развива, той е замразен. Има и други проекти, които се занимават с използването на енергията на вятър и те се развиват по-бързо и затова те искат допълнителни плащания в размер на около 5 милиона евро. Така че като отчитаме всички тези аспекти, като отчитаме необходимостта от изпълнение на програмата за интелигентна енергетика, имаме нужда от около 400 милиона евро, които биха могли да отговорят на потребностите, заложени в проекто коригиращия бюджет. Освен това, на този, етап, на този етап има възможност за използване на някои от тези средства, за да се насочат повече средства в негативния резерв и средствата, които са необходими за балансирането му. Осъзнавам, че на този етап хората тук могат да бъдат изненадани, след като изслушаха данните, предоставени от комисията, но аз казах, че това е нова информация, но това е много надежна информация. И тя означава, че тя ни позволява да изтъкнем основателни доводи. Комисията действа, освен това, в съответствие с правилата, които и позволяват да предлага преразпределение на средства в определени ситуации, които могат да изискват нови средства. Така че, господин председател, във връзка с казаното от вас за бюджетната ситуация, искам да кажа, че това, което вие казахте, е правилно. През следващите месеци, разбира се, ще имаме и нови предложения за коригиращи бюджети и ще са ни необходими средства – в съответствие с съвместното изявление, изявление на парламента и на съвета. Така че в определен смисъл трябва да отложим проблема с коригиращия бюджет, но трябва да отчитаме този проблем през цялото време. Председателят, благодаря ви, господин генерален директор. Смятам, че всички са разбрали, колко е важно това, което току-що ни каза генералният директор. Ние в момента се сблъскваме с една непредвидена от нас ситуация, отнасяща се до изпълнение на бюджета за 2011. Несъмнено това означава, че ще трябва отново да просмислим нещата, господин Гарига. Благодаря ви, господин председателю. Един допълнителен въпрос към генералния директор след неговите пояснения. Той говори за неизпълнение от 85 милиона евро за плана за економическо възстановяване най-вече в частта си, свързана с улавяне и съхранение на въглерод. След това става дума и за проекти, за ветрогенератори, които не са изпълнени. Може ли да ни дадете допълнителна информация по тази тема? Може ли да поясните защо не са използвани този средства? Къде не са използвани? Коя национална програма всъщност не е изпълнила тези проекти? Защо се е случило? защото постоянно говорим за това как трябва да се правят такива инвестиции, а се оказва, че в държавите членки не се правят достатъчно усилия по този въпрос. Така че трябва да си извадим съответните заключения, когато правим следващата финансова рамка. Може ли малко повече пояснения да ни дадете, за да разберем защо не се използват а, средствата? Благодаря. Ако имате друг въпрос, господин Сурян. Благодаря. Искам само да ви припомня, че всички тези работи, свързани с въглерода, бяха едно адхок предложение. Комисията по бюджета бе разстроена и всъщност бе принудена да приеме тези предложения – много съм удовлетворен всъщност, че нещата не се движат бързо. В началото си мислех, че едва ли не определени фирми всъщност са заинтересовани да се изпълнят тези проекти, а не, че толкова ни интересува възстановяването. Имаше много въпросителни по този въпрос, така че адхок плановете винаги създават проблеми. Странно обаче, че Европейския съюз намира пари за адхок планове, когато се окаже натиск и не може да намери дребни пари за онези, които всъщност имат нужда от средствата. Ето това всъщност е проблема. Благодаря, госпожа Кавалю. И аз искам да добавя нещо. От една страна наистина е жалко, че не е изпълнено, не са изпълнени тези проекти, защото това щеше да подпомогне економиката. От друга страна обаче, част от парламента всъщност предупреди, че технологията за улавяне и съхранение на въглерод не е достатъчно зряла и не е достатъчно установена, за да се започват толкова проекти. Мисля, че те бяха седем такива. Е, ставаше дума за това, че тя ще се развие в бъдеще. Тази технология за момента не е готова и очакваме забавяне в изпълнението на тези проекти и всъщност това се и случва. Предвидихме, че това ще се случи, но комисията настояваше да започнат 7 проекта. Мисля, че беше голяма цифрата. Можехме да разпределим нещата между енергийна ефективност в сгради и улавяне и съхранение на въглерод. По този начин щяхме да имаме много по-бързи резултати. Щяхме да спестим и енергия и а, е, при заедостта щеше да има положителен ефект. Искам и аз да знам кой е този проект, който не е стартирал, не е започнал. Благодаря. Благодаря, господин Бьоге. Благодаря. Веднага искам да се присъединя към думите на колегата Карвайо. Като си помисля с е, какви гимнастически упражнения тогава ние успяхме да е, приемем пакета за съживяване на економиката, имахме и в бюджетната комисия определени съмнения по него, то бих казал, че е, наистина такива проекти са свързани с много голяма тежест. Естествено, когато става дума за ЦСС, е пилота Проектът е в пилотен стадий и аз смятам, че това е една реална сметка за всички разходи и това представлява реална альтернатива за съхранение на въглероден диоксид, която трябва в дългосрочен план да даде съответните резултати. Когато обаче става дума за альтернатива, мненията са много различни. Аз бих искал да чуя от генералния директор още веднъж за какви срокове всъщност е, говорим, когато е, става дума за 400 милиона, които ще бъдат е, предоставени изведнъж от May Recovery План за други цели. Обявяването като такова няма да ни помогне във връзка с темите, които в момента актуално трябва да разглеждаме и които обсъждаме в комисията. Аз обаче малко искам да продължа и да се спра на темата ИТЕР и е, средствата, които комисията предвижда последната изследователска рамкова програма. Мисля, че би било важно да се знае как е, проектите ще продължат да се развиват в рамките на този пакет за съживяване на економиката и след това е, комисията кога ще получи е, сведения за тези средства и кога е, тя ще каже какво ще бъде окончателното и решение по освояването или неосвояването на тези средства. Това са големи предизвикателства и ние ще трябва да вземем решение за преразпределение на средствата едва след разрешение на бюджетния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 тъй като сега разглеждаме въпроси и поставяме въпроси, аз също искам да задам въпрос. Много добре си спомням, че възоснова на гласуването на нашите колеги в ИТРЕ и в ЕМВИ, в тези две комисии беше казано, че средствата, които не са изразходвани, няма да бъдат върнати обратно, а ще бъдат вложени в Smart Cities, т.е. в интелигентните градове. Ще бъдат използвани, т.е. за същата цел, но в по-малки проекти, които по-бързо ще бъдат използвани изпълнени. Искам да попитам докъде са стигнали нещата там. Ние не можем да разработваме идеи как да преразпределяме средствата отново, ако не сме уредили преди това нещата по правилен начин. Смятам, че комисията ще трябва много бързо да поеме в тази посока. Благодаря. И аз имам въпрос за генералния директор. Тази нова информация, която получихме току-що за недоизползваните бюджетни кредити за 2007, които са свързани с съответни бюджетни пера, по този план за възстановяване. Да, всичкото това би трябвало да доведе до нов коригиращ бюджет. И ние трябва да разгледаме всеки един конкретен случай в графиците, които имаме и в съответните проекти 2 и 3. Надявам се докладчика също да говори по този въпрос. Отново ще повторя това, което казаха някои колеги по отношение на прилагането на този план за възстановяване – Имаше конкретни въпроси по съвсем конкретни проекти, като например пилотните проекти за улавяне и съхранение на въглерод. Може би генералният директор няма конкретни отговори на техническите въпроси, които му задаваме, но съм сигурен, че своевременно ще получим отговор от комисията. Но в идните месеци, отвъд тези е, проекти, трябва да си дадем една обща сметка за това каква бе вноската към този план на общността към 2009 година. Трябваше да се покрият 2009, 2010 и 2011 с тези средства. най приятно си спомняте, че Европейският съвет реши да има план за възстановяване, една допълнителна е, сума която да бъде отвъд и над 27-те отделни плана, и която общо беше 5 милиарда като сума. Така че имаме 28 вагона в този влак общ. Какво обаче носи този влак? Тоест, какви суми сме разходвали, кои от а, тези вагони са пристигнали на време, кои са дералирали, кои изобщо не са си тръгвали от гарата, какво се случва? Много е важно да се направи такъв анализ а, за бъдеще. Опитваме се да направим една по-ефикасна бюджетна политика. И преди две години, всъщност, целта ни бе да стимулираме економическата активност. Миналата година видяхме, че има един опит да се ограничат дефицитите – но, ако видим, че от момента, в който взехме решението, до момента на изпълнението е преминало толкова време, че економическите обстоятелства са се променили драматично, то това би означавало, че взетите политически решения всъщност ще окажат точно отрицателно или точно обратното а, въздействие на това, което се е целяло при взимането им. Така че трябва да видим каква е скоростта на прилагане на решенията на национално ниво и на общностно ниво и какво е въздействието на тази скорост, т.е. къде се случват нещата по-бързо и по-бавно, национално или на общностно, или на регионално. Знам, че това не е темата на днешния дебат, но Смятам, че информацията, която ни подава Европейската комисия, трябва да ни доведе поне до определени въпроси, т.е. да започнем да задаваме такива въпроси в бъдеще, особено в контекста на подготвителната работа за бъдещата многодишна финансова рамка и гледайки докладчика по финансов трябва да кажа, че за това трябва да се мисли и в контекста на финансови регламент. Господин генерален директор, днес след обяд излязахте с нова информация, шокирахте ни, явно сте много спокоен обаче, но наистина бомба тук пуснахте сред нас. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Кратка бележка по повод наказаното от вас. Когато Започнахме с Европейския план за възстановяване. Ние искахме да започнем преди всичко да стимулираме инвестиционната дейност. И виждаме в момента, че възстановяването в момента, що се отнася до инвестициите, е много по-различно, отколкото, примерно, възстановяването при потреблението. Виждаме, как значително пострада потреблението в държавите членки, докато с инвестицията ситуацията е сравнително по-добра. Но искам да разсея някои заблуди. Що се отнася до използването на енергията на вятъра? Тук не говорим за това, че средствата не са били използвани изцяло. Тъкмо обратното, необходими са повече средства, отколкото са били предвидени защото тези проекти се развиват по-бързо, отколкото се предвиждаше първоначално. Посочих 5 милиона евро, но към тях трябва да бъдат добавени 36 милиона, които се отнасят до фонда за енергийна ефективност. Тоест, виждаме по-голяма скорост на изпълнението на проектите в сравнение с първоначално предвидената. Освен това, Що се отнася до инфраструктурните проекти, те не изискваха предварително финансиране. Аз не казах, че сме се отказали от тези проекти или че някой се отказал от тях. Графикът за плащанията за тези проекти е различен от първоначалния график. В момента се занимаваме с дейности, които са свързани с много мащабни начинания и които изискват сериозна инженерна предварителна дейност. И това означава, че плащанията за самите материали и строителството на инфраструктурата се включват вече в разчетите на един по-късен етап. Освен това има разрешителни за строителство, ОВОз – и това зависи от ситуацията с конкретните изпълнители. Ние знаем каква е ситуацията в различните държави членки и знаем, че всичко това влияе върху графика на дейността. Така че нещата са доста различни. Тоест аз тук не говоря за пари. Говоря за 3, 5, 7 милиона евро – бюджетни кредити за плащания, които ще трябва да бъдат изплатени в един момент, най-вероятно през 2012 година, но не и през 2011 година, както първоначално се предвиждаше по редица проекти. Сега за проекта за улавянето и съхранението на въглерода – в момента не мога да ви предоставя техническите подробности по него, но днес говорим за замразяване на този проект. Той не се е срутил, не сме го изоставили, просто той е замразен. В момента не мога да ви предоставя технически подробности и е много важно в този момент да избягваме каквито и да било думи за провал на плана за възстановяване. Говорихме по-рано за 8 процент от първоначалните 5 милиарда, включени в фонда за плана за възстановяване. А що се отнася до бюджетния подход, то ние ще представим коригиращ бюджет, или по-скоро проект на коригиращ бюджет, с предложения за трансфери за проекти и програми, които се изпълняват по-бързо, или ние можем да предложим един коригираш бюджет с други предложения. Разбира се, трябва да помислим за това как да използваме наличните средства за балансиране на негативния резерв. Също така в момента разработваме други дейности, свързани с използването на фонда за солидарност. И очевидно ние ще направим предложения за трансфери, а не коригиращ бюджет, защото така ще може по-бързо да бъдат предоставени средствата, които вече и без това са били отлагани доста време. Благодаря ви, господин председател. Председателят, благодаря ви. Госпожо докладчик, какви заключения ще направите възоснова на новата информация и обмена на мненията? Не съм много сигурна, че на този етап заключенията ми могат да бъдат много задоволителни, включително и за мен самата. Опасявам се, че вървим към конфликт. Разбира се, надявам се, че ще можем да намерим добро решение, което да ни позволи да избегнем потенциалния конфликт. Един конфликт, който ще бъде вреден за всички ни. Според мен, получихме нова важна информация за изпълнението. Това е ясно но това поражда нови въпроси. Основополагащият въпрос остава в сила. Кога най-сетне съветът ще реши, че са наистина необходими нови средства? Това е жизненно важно за използване на средствата от фонда за солидарност. Просто в един момент няма да имаме достатъчно пари, за да отговорим на потребностите, на които би трябвало да отговори фонда за солидарност. Сега за нивото на изпълнение и предложението на съвета, свързано с преразпределението на средства, в светлината на споразумението за фонда на солидарност. Смятам, че трябва да обсъдим повече този въпрос, защото има някои нарешени проблеми. Ние говорим за неизпълнени бюджетни задължения и стоят различни въпроси между държавите членки, Европейската комисия, за това как да бъдат финансирани заявките за средства и как те да бъдат включени в разчетите. За това изпълнението е толкова ниско, но очевидно ще бъде това положение запазено и през 2011 година. Аз не изключвам никакви решения. Ние трябва да работим по всички възможни сценарии, включително и новите средства. За това аз очаквам подобна откритост и от съвета. Но ние трябва да сме наясно с последиците на всяко едно от решенията и да гарантираме това, че няма да бъдат нанесени никакви щети на финансираните в момента програми. Виждам, че нашият председател разглежда календара. Не смятам, че има нужда изкуствено да удължаваме процеса. Обаче, отново, трябва да съобщи, че има необходимост от нови средства. По-рано или по-късно ще има нужда от тези средства и аз мятам, че сега момент е подходящ да бъдат използвани такива средства за Фонда за солидарност. Благодаря ви. Bien, donc... Благодаря, госпожо докладчик. Що се отнася до коригираш бюджет 2? Съветът ни съобщи, че позицията в съвета ще бъде прията утре, т.е. неговата позиция по... ще бъде прията утре. Що се отнася до коригираш бюджет 3, по него съветът все още няма ясен график. Комисията ни съобщи някои нови неща и тази нова информация ще окаже влияние върху кредитите за плащания през 2011 година и плащанията през 2012 година. Господин Жан-Жак е, каза съвсем правилно, че комисията по този начин – в коригиращ бюджет за 2011 година ще трябва да внесе нови елементи или да извърши прехвърляне на средства за 2011 година и след това да направи същото за 2012 година, т.е. коригиращ бюджет или друга опция в момента, в който бюджетът вече е готов. Сега е малко рано, не знаем как ще изглежда разпределението на средствата за тези две години и в рамките на отделните процедури но ние би трябвало да научим от комисията как чисто формално ще изглежда всичко това. Значи, коригираш бюджет, прехвърляне на средства или неформален нон-пейпер, в даден момент ние трябва да знаем как ще изглеждат всички тези неща и трябва да научим как ще бъдат разпределени средствата, които не са изразходвани през 2011 година, но ще трябва да бъдат изразходвани през 2012. И ние също бихме искали да знаем кои са причините за забавянето, което съществува. Нашите двама докладчици, т.е. Сидония и Раймер Бъге във връзка с фонд Солидарност, се нуждаят от тази информация, за да могат да направят добро предложение. Но Естествено, трябва да ни е ясно, че нашето запитване до съвета продължава да съществува. Тоест, то е актуално. Ние като бюджетна комисия към Европейския парламент ясно показахме, че ни е необходим дългосрочен механизъм и ние трябва да изпълним тази декларация с съдържание, за да можем да изпълним политическите си задължения. Дебатът продължава повече, отколкото трябва. Той се отлага. Надяваме се, че бългийското председателство ще доведе до успешен край този дебат, но би било по-добре да не изчакваме полското председателство, за да стигнем до някакво решение. Добре, благодаря при, на докладчиците и предлагам Раймер Бъге да ни представи ситуацията по точка 10 преразглеждане на многогодишната финансова рамка, която всъщност беше предложена преди известно време от комисията и е, как да се посрещат допълнителните нужди от финансиране на проекта ИДЕР. Знаете, че в Калараш имаше делегация, която всъщност отиде на място там, за да провери как стоят нещата и тази делегация научи много интересни неща, които бихме използвали добре в нашата работа. Така че давам думата сега на Раймер Бага като докладчик. Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък. В документите вие имате на разположение цифровите данни във връзка с допълнителните нужди от финансиране на проекта ИТЕР. Това финансиране е поставено на добра основа, също така и на базата на това, което през миналата година съветът предприема връзка с плафонирането на разходите по ИТър. Това беше международен знак. На това място искам да повторя още веднъж, че според мен е добре, ако в бъдеще, когато става дума за такива международни проекти, комисията и съветът може би трябва да помислят малко по-интензивно по това, което сме правили в миналото с комисар Фераро Валднер и е, бюджетната комисия и комисията по външни работи в парламента. Тоест, преди нещо да се прави на международно равнище, ще трябва да уточним до каква степен можем да поемем задължения, а не да правим обещания и да вярваме, че е, наистина те ще бъдат изпълнени. Тези времена трябва да отминат безвъзвратно и ако в миналото парламентът е имал положителна позиция по ИТър, то е било поради факта, че сумите може би не са били толкова големи, обаче е, и комисията, и съвета ще трябва да се занимават с тези цифрови данни. До декември нямаше резултат. Комисията прави предложение по категория 1.1а 650 милиона – за 2012 и 2013, за 2012 и е, 190 милиона за 2013 година. След това съкръщение в категория 2 и 5 е, от 840 е, милиона. А що се отнася до това, което е включено в Евратум в точка 15 от дневния ред, е, е 100 милиона се предвиждат за 2012 година и 360 милиона за 2013 година. Аз е, на това място, господин председател, бих искал да чуя какво е мнението на делегацията, която посети Калараш, как е, тя вижда ситуацията там и как е, биха се решили съществуващите проблеми, така че да можем да изготвим по-точен график за нашето решение по това преразглеждане, предложено от комисията. И естествено, трябва да се ползва и опита, който имаме с този проект и за мен е важно от политическите групи да дойде съответна ориентация за посоката, по която трябва да вървим. Euh, Благодаря, господин докладчик. Делегацията беше съвместна на Комисията по бюджета и на Комисията по бюджетен контрол. на бе от колегата Ани Енсен. Тя е специалист по ядрените въпроси. Имаш думата, Ан. Благодаря ви. Не съм специалист по ядрените въпроси на първо място, но за онези от нас, които отидаха в Калараш, трябва да кажа, че бе изключително интересно. Посрещнаха ни много добре, много добре бе подготвено пътуването, както и обменът на становища с местните така че искам първо да благодаря на секретарията и на вас за работата, която сте извършили да подготвите всичко това, тъй като организацията беше отлична и е, много е полезно това пътуване. Имаше много дебати за различните потребности е, на този проект в бъдеще. Освен това, говорихме и за контрола, тъй като е, без съвместна тази делегация, както и вие казахте, на Комисията по бюджета и на Комисията по бюджетен контрол. Мисля обаче, че сега знаем какво се случва малко по-добре. Сега не мога да кажа, че пълна картина сме си изградили. Един въпрос, който е свързан с целия процес, е следния. Това не е проект, който се занимава с нови технологии. Да, това е научен проект, но в крайна сметка ние не знаем кога ще се получат резултати от него и съответно има свързани рискове. за това всъщност има и по-високи разходи, поне така ни бе обяснено. Бе ни казано, че това всъщност е резултат от един, от един нов план, 2650. 2050 Знаят се повече подробности. И така всъщност може да се видят и какви ще бъдат окончателните разходи. Поразяващо е също така да отбележим каква е структурата на ИТЕР. Става дума всъщност за възможността да се управлява този проект. Това е един многонационален проект. Още 6 други партньора, освен Европейски съюз, като САЩ, Русия, Китай, Индия, Южна Корея. Сигурно пропускам някого. Да, Япония пропуснах. Та... Това означава, че е малко по-трудно да се управлява един такъв голям проект, едно такова голямо начинание. Част от плащанията на различните партньори са като апортни вноски, т.е. те ще произведат част от оборудването и може да възникнат проблеми, когато започнат вече да се асемблират отделните елементи. Трудно е, когато има такива международни начинания и много трудно може да има фиксирана структура, да е ясно какво, как се случва с абсолютна прецизност. Това обаче, което заявиха пред нас колегите и в официалната дискусия, и в неофициалните такива, които често са доста интересни, бе, че всъщност е настъпила голяма промяна в управлението. Сега те вече имат една нормална проектна организация, а не политически подход и всъщност политиката е останала на заден план. Преди да отидем там, всъщност ни бяха казали, ще видите една дупка в земята. Да, има дупка в земята, но има и много други неща, които се правят. Строи се една голяма сграда и а, освен това в гараж се видяхме и с колегите от Франция. Там те имат много познания, що се отнася до ядрения синтез и разбрахме защо Карадаш е избран. Много неща се правят, за да се направи и добра инфраструктура за такъв тип начинание. Сега по отношение на бюджета има два момента. От една страна 2012-2013, това, което обсъждаме сега, Раймер – и след това многодишната финансова рамка или МФР, където съвета иска 6,6 милиарда евро, които да бъдат отпуснати поне по сегащите очаквания. Имаше един призив от ИТЕР, отвъд и над всичко това, да има един допълнителен резерв от 600 милиона евро, имайки предвид различните рискове, като че ли няма да е лоша тази идея. Така или иначе съвето вече отряза тази идея, а, но е добре да помислим за тези 6,6 милиарда до 2020 година в а, нашите обсъждания в а, комисията СУРЕ, пък и тук. След това има 1,4 милиарда, които са свити на 1,3 милиарда за 2012 и 2013. Управлението на ИТЕР изрази недоволство, горчевина, защото казаха, да, ние економисахме, 100 милиарда евро спестихме. И тогава съвет им каза, а, значи не са ви необходими. И сумите са намалени. И те казаха, че Find... че по този начин някакси на човек не, човек не е мотивиран да економисва. Защото в момента, в който економисва, съвета казва, аз ще ти го вземем. Не, нямаш нужда от това. Правят се много неща. Надяват се да се справят с тези 1,3 милиарда евро. Това, което заяви Европейската комисия, беше, че трябва да намерим едно решение и то много бързо. Заявиха, че е най-добре преди лятото да стане това. Няма да е лесно и им го казах. Казах им и че причината за стопиране на проекта не е защото парламента не го одобрява и не защото не признава, че милиарди 300 хиляди милиона са необходими, а защото трябва да се проведе дебат между парламента и съвета по отношение на гъвкавостта. Причината, поради която имаше такъв апел от тяхна страна да се намери решение преди а, лятната ни вакансия, бе, If there's not some certain knowledge... че ако не се осъзнае, че 1 януари 2012 година тези пари остават под въпрос, то тогава за проекта JET в Обединеното кралство ще трябва да се пише на съответните лица по проекта JET, че от 1 януари най-вероятно ще бъдат освободени от работа. Това явно е по законодателството на Обединеното кралство. Тоест, може и да им се каже, най-вероятно няма да ви освободим от длъжността ви, но ви предупреждаваме, че евентуално бихме ви освободили. И проблема е, че това са високо интелигентни е, хора, инженери, граждански инженери, които в крайна сметка, като видят едно такова писмо, може да си вземат куфарите и да потърсят нещо доста по-изгодно за тях. Затова всъщност бе отправен един такъв апел да се намери е, бързо решение на проблема. Тоест, това, което ни притиска не е Карараш, а проекта Джет. който всъщност е свързан с този проект в Обединеното кралство. Това са част от нещата, които чухме там. Делегацията излезе с едно решение от една страница за това какви са нашите резултати по време на посещението, цялата делегация, какво мислим за проекта. ИТЕР, не знам дали е, може да бъде раздаден сега този документ, но препоръчвам той да бъде раздаден на колегите. Там също така са изброени всички условия. От страна на комисията по бюджета, от страна на комисията по бюджетен контрол, които са всъщност трябва да бъдат изпълнени, за да се заделят тези допълнителни средства. Alors effectivement, sur les, les conclusions écrites de la mission... Благодаря. Сега, по писмените заключения, ще ги обсъдим по-късно тази вечер на заседанието на координаторите, а документите ще бъдат предоставени на членовете на комисията утре сутринта. Други членове на делегацията. Инга? От гледна точка на Комисията по бюджетен контрол трябва да бъдат е, написани още малко домашни в връзка с обща конструкция на ИТЕР. Например, в регламента за ИТЕР не се прави никакво указание и изобщо няма позоваване на факта, че вътрешният опит и комисията отговарят за ИТЕР. Съвсем ясно е посочено това в е, е, финансовата, в финансовият регламент. А за нас е ясно, че вътрешният одит и комисията трябва да бъдат напълно дееспособни и е, трябва да могат да разчитат на организацията, създадена във връзка с ИТАР. Всички тези неща трябва да бъдат изяснени и трябва да бъдат включени в пакет. Благодаря. Мерси. Благодаря, Инге. Господин Гар, аз бих искал да допълня докладите на колегите с няколко точки, защото се опитах да получа информация за това къде могат да бъдат заложени бъдещите бюджетни рискове. И някои от е, нещата, които в момента не са на лице, но ще настъпят в бъдеще, те трябва много ясно да бъдат обсъдени в делегациите. Първо, госпожа Йенсен посочи, че много от международните партньори са внесли е, своя принос е, към ИТЕР е, под формата на апортни вноски и по-специално на машини. В момента се изяснява и въобще не е сигурно дали частите, които се очакват от Япония, ще бъдат доставени своевременно, защото производствените съоръжения в Япония, които трябва да доставят частите за ИТър, също са засегнати от земетресението. При тази делегация земетресенията и без това играеха голяма роля, защото е, ИТър е, ще подлежи на теста за оценка на риска от страна на комисията и резултатът е не предвидим. В края на тези тестове за оценка на риска може да има допълнителни изисквания по отношение на безопасността, е, още повече, че Ексан Прованс и въобще Прованс е, не са региони, които са е, безопасни по отношение на земетресения. И за това ИТър. В ИТЕР се посочва, че може би има само две места в Европа, които са тествани като е, места, където може да се осъществява ИТЕР. Освен това, никой не знае как ще се развият цените на суровините. Калкулациите на цените, възоснова на които е извършена оценка на разходите, не е сигурна предвид покачващите се цени на суровините. Може би с този резерв от 600 милиона ще могат да бъдат покрити тези разходи, обаче тези средства не са одобрени от съвета и както правилно посочи госпожа Йенсен, в момента в който администрацията положи усилия да е, извърши економии в тази връзка. Тези средства няма да бъдат оставени в рамките на проекта, а ще бъдат изведени от този проект. Това, това няма да ни помогне. Четвърто, ние като делегация бяхме свидетели на огромни протести на място срещу проекта ИТЕР, обаче е, аз смятам, че времената Е, въпрос от е, госпожа Халк. Имам предвид, че когато толкова хора се движат след нас, е, протестите наистина са много големи. Обаче отминаха времената, в които във Франция нямаше протест срещу ядрените съоръжения и трябва да имаме предвид, че забавянето на проекта, което е възможно, би е, трябвало да се очаква, а цифровите данни, които ни бяха предоставени с една година закъснение, посочват, че е, проектът е, ще струва по-скъпо от гледна точка на Комисията по бюджетен контрол трябва да посоча, че цялата административна структура на ИТР е много комплексна. Можем да имаме проблеми с управлението на този проект, а това да се изрази в риск по отношение на разходите. И в крайна сметка за мен има а, три а, твърди и две а, не толкова твърди причини, поради които ще трябва да очакваме увеличаване на средствата за ИТЕР. И за това смятам, че а, ще а, трябва да дискутираме за тази сума от 1,3 милиарда, но а, не трябва да а, смятаме, че това е лимитът, това е крайната сума. Ние ще трябва да имаме предвид, а, че съществува и друг а, потенциал, съществуват и други възможности за увеличаване на разходите, а те ще доведат след себе си дискусия. Майя. Моника Халмар. Аз искам а, да разгледам това пътуване на делегацията от малко по-друга светлина. Първо, аз не възприех така протестите, както вие. Имаше една малка групичка, но за сметка това тя беше много гласовита, беше е, наистина много е, добре организирана точно за такъв шумен протест. Е, и те поставяха подравен знаменател ядрени реактори и ИТЕР, въпреки че става дума за две съвършено различни технологии. За мен още от самото начало стана ясно, че усилията на менеджмента за внасене на изменения и подобрения на управлението съвсем ясно се виждат. Второ, естествено след е, като имаше много е, голяма смяна в ръководството, настъпиха някои нови резултати, а това доведе и до промяна на процесите. И точно в тази фаза сме в момента. Това, което като бюджетна комисия не трябва да очакваме е, че при изследователски проект е, можем да имаме трайна сигурност по отношение на разходите и то в дългосрочен план. Моето желание беше поне за следващите 5 години да имаме все пак малко по-голямо прецизиране. А какво ще стане след 10-20 години, е, това наистина е, е трудно да се каже. От друга страна, проектът е дългосрочен. Той не е за 10 или за 20 години, а се очаква дори 50-70 е, години е, и е, да се ползва тогава сливане на ядрата. Има много голям напредък в физическата наука и е, можем да очакваме подобно развитие. Искам да подчертая казано от госпожа Гресле, а именно това, което ни е необходимо в индустрията, един пълен контролинг, който да придружава процесите. Наистина, ние трябва да знаем дали планът е равномерен, а там, където не е равномерен и където не функционира, е, ще трябва да внесем изменения в ръководната структура, така че да имаме една постоянна отчетност и този одит е, да не се извършва самоцелно, а за да се подобри контрола на разходите и също така предварителното планиране за да можем като бюджетна комисия да разполагаме с надежни данни в рамките на един толкова голям проект. Това, което още искам ясно да посоча е, че не трябва много дълго да изчакваме и да се колебаем, защото другите също са тръгнали по този път и то път, който едва ли бихме подкрепили. Китайците ще подкрепят друга конструкция, която е много по-опасна. Това поне твърдят изследователите. Американците също са поели по този път. Там също се очертава интерес към собствен път, към собствен подход, а ние като европейци трябва наистина да проявим осигурим способност за изпълнение на един подобен проект, а като се има предвид финансирането от 27 държави членки, е, наистина е, ние би трябвало да е, поставим акцента върху контрола и върху контролинга, за да можем наистина да реализираме много от точките в този проект. Трябва да се планира и персонала, като имам предвид е, и това, че е, трябва още сега да започнем да мислим какво ще правим за периода, когато господин Глескал вече няма да бъде там. В е, момента това е в основата на промените и въобще на целия процес на промени. Благодаря. Господин Молдър. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. Съгласен съм с повечето отказаното до сега. Само една бележка. Смятам, че нямаме особен избор какво да правим, ако не предложим средства за финансиране. И цената ще бъде много по-висока, отколкото би трябвало да платим сега. Затова смятам, че трябва максимално бързо да вземем решение. Смятам, че с енергетиката. Не трябва да държим всичките си яйца в една кошница, а трябва да проучваме различни възможности. Термоядреният синтез, според мен, все още е привлекателна възможност, но не трябва да сме свръх оптимистични. Могат да ни потрябват 30-40 години, през които да чакаме за резултата и междувременно могат да се появят изненади. Като краткосрочен аспект изненадите са свързани с проверките за безопасност на ядрените централи. В светлината на това, което стана в Япония, трябва да се направи оценка на въздействието. И всичко това може да доведе до допълнителни изисквания към бюджета в близките години ние ще трябва определено да отпуснем, да одобрим отпускането на тези средства от бюджета. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Господин Лавия. Благодаря ви. Изцяло споделям това, което казаха колегите. Само една бележка от личен характер. Както и с всички научно-изследователски проекти, много е трудно да, да се даде прогноза, особено дългосрочна, прогноза. Много е трудно априори да се определи какво финансиране ще бъде необходимо за продължителен период от време. Всичко това зависи и от системата за изчисляването на разходите, така че за подобни проекти винаги могат да се очакват изненади, увеличаване на първоначално исканото финансиране. Говорихме тук за края на миналата година – тогава изникна въпроса за гъвкавостта, отнасяща се до финансирането за ИИТър. 1,3 милиарда евро са сумата, която се оказа необходима, защото когато проектът беше предложен, това беше един голям проект и нямаше къде той да се провежда, след като се определи обекта за изпълнение на а, проекта. След това се поиска провеждане на проверката на издръжливост и това може да изисква също така корекция в финансирането или по-скоро в финансовите прогнози. Ето това всъщност е свързано с, с самото естество на един научно-изследователски проект, особено като имаме предвид толкова дълъг и толкова сложен проект. Затова си мисля, че няма да спре скоро разговора по проекта ИТЕР, преди изобщо да се стигне до края не само на бюджета му, а и до е, положителните резултати от целия този проект. Pardon. Merci. Je constate que... Да, благодаря ви. Отбелязах си, че членовете на делегацията извършиха значителна дейност и ни представиха сериозна и заслужаваща внимание информация. Аз не участвах в делегацията, тъй като този проект е свързан с моята страна и не исках да се възприема моето присъствие като някакъв опит за влияние. И за това делегацията от Комисията по бюджетите провери как стоят нещата на място. Но наистина, чрез секретарията гарантирах това, да се срещнете с най-авторитетните учени и най- важните фигури в администрирането на проекта. Имаше промяна в състава на тези хора, свързани с проекта, преди няколко месеца, както ние го обсъждахме. Отбелязахме, че има движения срещу реализирането на този проект. Както казаха много от вас, ние в момента разглеждаме един проект, който се отнася към фундаменталната наука. И разбира се, не е реалистично да определим какви ще бъдат реалните разходи, тъй като няма никакви научни предшественици на този проект, който е абсолютно новаторски. Както каза и Джани, ние направихме финансови разчети, но дори не знаехме къде ще бъде обектът за реализиране на проекта. И това не означава, разбира се, че ще си затворим очите на всяко едно искане за увеличаване на бюджета. Смятам, че делегацията наистина се справи добре. Важно е да се определи какви ще бъдат административните разходи за проекта. Ще има реорганизация, ще има нов ръководител на проекта. Това очевидно ще поиска допълнителни разходи и очевидно трябва да предвидим допълнителни средства за неща, които не са предвидими от чисто научна гледна точка. Това до някъде прилича на ситуацията от преди няколко години с проекта СЕРН. Ускорителят на частиците. Почти 20 квадратни километра заема този проект и наистина финансовите разчети бяха значително надвишени при реализирането на проекта. Ние работим с един принципно различен график от графиците за обикновените ни проекти. Тук говорим за един график, който обхваща евентуално няколко десетилетия. И а за политиците обикновено графиците са свързани с графика на изборите от сега до следващите избори, така че това също е графика, който е по-важен за медиите и за гражданите. И това много често става по-важно, отколкото дългосрочните съображения и аварията в атомната електроцентрала в Япония предизвика призиви да бъдат закрити всички проекти, свързани с енергията на атома. Трябва да извадим емоционалния компонент от финансови и научен анализ и да се заемем с политическо взимане на решения. Е, l'ont rappelé également plusieurs е, d'entre vous. Е, И така, както казаха няколко от вас, наистина има усещане за неотложност най-малкото защото има международно споразумение, по което сме партньори. И ако не се вземе бързо решение, тогава въпросителната ще остане. Ще бъде поставено под съмнение наемането на персонал за проекта, включително и за проекта Джет в Обединеното кралство. Европейският парламент вече от много години работи по това, за да се гарантира финансирането. Преди 20 години едно от първите ми решения по време на парламентарния ми мандат, първият ми парламентарен мандат беше точно свързан с това. Искам да посоча някои неща, но първо искам да чуя от председателя на съвета как върват консултациите, как върват преговорите. Госпожо, дали бихте казали нещо във връзка с график? Ще бъде много кратка. Ние не обсъждахме този въпрос до сега в нашата бюджетна комисия. През следващите седмици обаче ще го обсъждаме. Uh, но ако това ще се обсъжда през следващите седмици, но преди лятната вакансия, моля, не дейте да спирате преди лятната почивка, защото тогава няма да имаме реално никакви, никаква възможност за преговори. Предполагам, че точно парламентът ще бъде обвинен в това, че ние сме лошите, че ние действаме безотговорно и отлагаме всичко. Така че наистина би било добре, ако получим един график за това, как другите части на бюджетния орган възнамеряват да процедират, защото трябва да постигнем съгласие. Вие знаете, че имаме график на нашите заседания и на пленарните заседания. Каман. Може ли Възоснова на това, което делегацията ни разказа, това, което допълниха колегите и възоснова на коментарите, които бяха направили, да приемем, че съществува мнозинство на мненията във връзка с подкрепата на този проект и че това е правилно най-вече в международен аспект, защото този проект играе много голяма роля точно в международен аспект. И сега, като погледна какви са заключенията на делегацията, наред с въпроса с финансирането на предложението за преразглеждане, което беше представено от комисията, Всъщност става дума основно за това да зададем въпросите какво е сътрудничеството с колегите от комисията ИТР във връзка с Евратум и с седмата изследователска рамкова програма. Също така въпросът за използване на а, възможностите, които предлагат други категории и ако там а, съществуващите задължения не бъдат а, засегнати в рамките на годината, то това е съвсем нормална бюджетна процедура. Ние от друга страна знаем, че колкото повече се приближаваме към края на финансовия период, толкова повече нарастват политическите проблеми, но ние ще трябва да се свържем с колегите от комисията ИТРЕ и след това в рамките на преговорите с съвета и комисията ще трябва да направим оценка на риска, на гаранциите. Е, всичко това беше засегнато от колегите. Това, което, например, колегата Гар посочи като теми, въпросите, които са включени в докладите на делегациите, е, всичко това за мен са много интересни и важни аспекти, които ще трябва да бъдат е, включени в споразумението за бюджета и е, това ще даде известна сигурност на парламента за процесите на планиране, за които говорим в момента по същия начин е, можем да кажем, че това се отнася за докладите, цитирам. Тоест тук е, ние ще трябва да представим няколко елементи, които съветът и комисията ще трябва да вземат предвид. Ще трябва много ясни условия да се поставят по отношение на отпусканите средства и ще трябва също да се вземат предвид е, всички е, области, където е постигнат напредък. Ще трябва да продължим да работим интензивно въз основа на докладите, които чухме днес. Благодаря. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Donc, euh, vous allez poursuivre vos travaux. Euh, nous comprenons que vous avez besoin. Да, благодаря ви. Виждаме, че има нужда от допълнителна информация, особено от Комисията по търговията. Ще разгледаме предложението на Европейската комисия и Наистина, проблемът с графика, както каза и докладчика, ще се появи много скоро. Няма да скрия, че имам определено притеснение тук. Някои историци казват, че историята не се повтаря, но понякога можем да наблюдаваме нещо като буксуване на историята – И що се отнася до предложението да се финансира ИТАР само от институциите, идва като част от предложението на Европейската комисия. Приветстваме председателя на бюджетния отдел на комисията извинете, председателя на бюджетната комисия на съвета, но ние отново ще се изправим съвсем скоро лице в лице с подобни предложения за ИТАР. И излишъкът за 2010 година все още не е наличен. А сегашният график изглежда смехотворно близък до този от миналата година, но разбира се, това може да бъде само моето лично чувство. Трябва наистина да сме много внимателни и предпазливи, защото ни очаква поредица от решения и мащабни преговори, които ще бъдат сложни и многоаспектни. Коригиращия бюджет с бюджетни кредити за плащане, особено за 2011 и проекто бюджета за 2012, проектът ИТЕР и предложенията на комисията за бъдещата многогодишна финансова рамка – след гласуването в парламента и решението за нови собствени средства. Ако се постараем да осигурим това, че всички тези преговори по всички тези теми ще доведат до разумен дебат и добри решения, това ще бъде много добре. Ако имаме един голям пакет, който включва всичко, обаче ще ни е много трудно да решим проблемите. Ние имаме най-добрия възможен докладчик по този деликатен въпрос и ще се върнем към този въпрос, когато получим допълнителна информация. Благодаря на всички и нека сега да преминем към 12-та точка от дневния ред. Това доклад за становище от нашата комисия, като водеща комисия е ЕКОН. Тя е отговаря за европейския семестър, тази нова форма за бюджетна координация и за координация на економическите политики. Важно е да се обмисли как и кога бюджета на Европейския съюз ще бъде включен в тази тема. Благодаря. Е, в новините на Комисията по бюджета даваме едно една разбивка на стъпките, които искаме да предприемем. Не искам да повтарям вече изписани неща, но може да възникнат проблеми между двете комисии. Тоест, сами дори можем да си създадем проблеми, без изобщо да се намесва съвета, за да ни ги създаде. Та, доста амбициозен е този план, защото искаме текста да е готов до юни и да гласуваме до края на същия този месец. Смятам, че са постижими тези срокове. Комисията ЕКОН обсъди въпроса, протекоха дискусии. но преговорите не са приключили. Иска ми се ние да проведем собствени дискусии на 14 и 15 юни, когато вече ще се знае резултата от дискусиите в комисията ЕКОН. Още нещо искам да кажа. А то е, че до известна степен работата ни е да балансираме и условията ще бъдат такива, каквито трябва да бъдат чак в края на юни. Готов съм за един вариант, в който да се обърна към вас с молба да добавя към текста резултатите от допълнителни дискусии, които са протекли. Моля да споделите становищата си с мен, колеги, за да можем да направим устни изменения. Разбира се, ако смятате, че такъв тип устни изменения са необходими. Itt egy saját kezdeményezésű jelentéshez készítünk véleményt, de a téma... Сега нека да кажа какъв е нашия марш за маневриране. Пишем становище по доклад по собствена инициатива, но комисията ЕКОН вече е разгледала въпроса за економическото управление и е излязла със законодателно предложение след съответната дискусия. Сега това, което трябва да направим, всъщност е да коментираме доклада по собствена инициатива, т.е. чисто техническите му характеристики. Бихте казали, че всичко е в ръцете на комисията ЕКОН, но ние сме ограничени от една такава рамка и не може много да излизаме извън нея. Трябва да се опитаме да намерим мястото на Европейския парламент в този процес. Визирам Европейския семестър. Иска ни се да видим какво можем да направим ние в нашата комисия? Може би ще кажете, комисията, нашата комисия няма роля в този процес. Защо? Защото държавите членки показват проекто бюджетите си една на друга. Е, с цел спазване пакта за стабилност и постигане на целите на стратегията Европа през 20-та година. Може би бихте казали, че всичко това е в правомощията на съвета. Аз обаче не мисля така. Искам да ви припомня, че комисията в бюджета заседава ежегодно с националните парламенти и в бъдеще Европейският семестър може би ще играе много важна роля по време на дебатите ни с тях. Ще видим как ще се подходи. Дали да се продължи с неформалните разговори, които текат вече известно време, или пък да станат те по-институционални. Нека да не си осложняваме живота. трябва да не изпускаме от око между институционалните споразумения между трите институции. Затова казах, че трябва да вървим по една много тясна пътека между отделните институции. Ние отговаряме поне за половината бюджет заедно с съвета. Така че докато приходната част на бюджета на ЕС не се реформира, докато Размерът на бюджета все още зависи от желанието на държавите членки да правят своите вноски към този бюджет. Трябва да сме запознати с националните бюджети – трябва да знаем какви са приходите и разходите, които те планират. Надявам се, че Европейската комисия ще събере цялата информация, която идва от държавите членки и ще подготви една. Надявам се също така, че Еврокомисията ще сподели коментарите си с нас по националните проектобюджети. Това е. За сега очаквам да чуя вашите становища и имайки предвид крайните срокове за писмения превод, ми остава около седмица да подготвя първи вариант на становището си. То ще бъде обсъдено след три седмици. Не ми се иска то да ви изненада. И за това ще внимавам а, вашите бележки, коментари и а, ще се опитам да включа всички тези бележки в а, проекто доклада си, за да може той, когато го видите вече, да ги отразява. Ако успея да направя всичко това, то вече няма да имам голяма и нужда от изменения. Иска ми се също така текста да е сравнително кратък, за да може в крайна сметка да не се удължава прекомерно. Благодаря, господин Гудманис. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да се изкажа. Не знам. Колко доклада има Текон? Шест съм чел. Шест различни проекта. Много бързо се променят също така те. Ласколо говори за приходната част. Ако говорим само за европейския семестър, то тогава е важно дали да получаваме проекто бюджетите предварително от държавите членки. Това ще бъде важно, т.е. да ги получим преди те да са ги приели. Има обаче и други доклади, в които се казва, че ако определена държава не следва процедурата по пакта за стабилност, те ще трябва 0,5% от БВП да го внесат като депозит. Той ще ще влезе пряко в европейския бюджет и ако не подобрят положението, това е една 20 за 3 години, с всяка една година, то тогава този депозит им се взема като глоба. Ако това е така, това означава, че има въздействие върху бюджета, защото парите няма да се върнат към държавата, а ще бъдат използвани от общността. И затова искам да попитам Ласло следното. Само за семестра ли ще бъде твоя доклад или пък и по другите предложения, които в своята част, свързана с комисията ЕКОН, всъщност променят и приходната част на европейския семестър? Благодаря. Благодаря ви. Предполагам, че Ласло ще отговори на вашия въпрос, но първо искам да кажа едно-две неща. Първо искам да ви напомня, че тази нова процедура, Европейският семестър, се изпълнява използва, за да се проверява всяка година изпълнението на стратегията Европа 2020 година. Ние обсъждахме тези въпроси на 13 април, когато имахме съвместно заседание с бюджетните комисии на националните парламенти. Това беше нашата годишна среща с националните парламенти. Бяха представени 18 национални парламента. Беше проявен много голям интерес към сътрудничество по въпроса между всички национални парламенти. И наистина трябва да поддържаме контакти и в Европейския парламент трябва да имаме едно звено за наблюдение на това как всеки национален парламент semestre européen et voir comment elle peut как всяка една държава участва в европейския семестър и също така как се проверява изпълнението на стратегическата програма Европа 2020. Тогава можем да гарантираме, че тази стратегия ще бъде по-успешна, отколкото Лисабонската стратегия – Важно е да има практически начин за проверка на това как се постигат целите на стратегията. Точно в това беше слабостта на Лисабонската стратегия. И това е нещо, което искаме да правим съвместно с Комисията по економически и парични въпроси. Интересно, че Комисията по економически и парични въпроси ни помоли да формулираме нашето становище, за да се засили тази идея за европейския семестър. Това може да стане по два начина. Първо. Първо, може европейският семестър да бъде сведен само до чисто политически цели, но целта е да се гарантира това, че всички държави членки, особено държавите от еврозоната, постигат балансиран бюджет и намаляват дълга в публичния сектор и спазват границите на бюджетния дълг и дефицита, така както е в договора. Това е един начин да се засили взаимното наблюдение и контрол и политиката за наблюдение, заложена още в Мастрих. Ще бъдат засилени двете характеристики, а именно откритостта на бюджета и няма да се разглежда само баланса, но и необходимите спестявания от правителствата и също така е необходимо да се наблюдава как държавите членки финансират дейностите които са залог за успеха на стратегията Европа 2020. И вторият важен момент е, че трябва Европейският парламент и националните парламенти да имат важна роля. Нашата парламентарна комисия нееднократно е заявявала в своите изменения и резолюции, че това е важна идея на последния Европейски съвет бяха приети заключенията на съвета за пакта Евро плюс, но що се отнася до бюджетния баланс, също така имаше идея за финансиране на изпълнението на стратегията Европа 2020 година чрез нашата дейност успяхме доста да променим преобладаващото мнение – За съжаление, някои текстове са доста неясни в заключенията на съвета, но ние всички знаем, че залогът е много висок. И в становището на Ласло се говори, че ние искаме да се гарантира успехът на стратегията Европа 2020 и че ние подпомагаме държавите членки да се постигне тази обща цел. И ние помагаме на националните парламенти да се впишат в тази процедура, европейски семестър. Но ние трябва да работим наистина повече с националните парламенти, за да гарантираме конкретното им участие при определянето на европейския бюджет и неговото обвързване с целите на стратегията Европа 2020. Една голяма част от бюджета отива за заплатите на администрацията. Това е 6% по функция 5. Всичко останало са други разходи. Така че чрез тези предложения това, което се опитваме да постигнем е да обвържем Европейския парламент с националните бюджети, стратегията Европа 2020 година и да посочим на националните парламенти, че ако искате европейският бюджет да бъде образов, вие трябва самите да разгледате кои са сферите, в които са възможни спестявания и къде са възможни повече разходи за инвестиционни цели. Необходимо е да се засили движението в посока постигане на целите на Европа 2020. Поздравявам нашия докладчик за бюджета 2012, госпожа Валцани. Тя ще бъде тук утре има едно предложение за резолюция, което ще разгледаме утре. И там също се казва, че бюджетът за 2012 година трябва да се изготвя в светлината на целите на стратегията Европа 2020 година. И разбира се, ние като бюджетна комисия трябва да предложим доклад, който е тясно свързан с тази стратегия. И виждаме, че също така и становището на Ласло се движи в тази посока. Това е нашата политическа цел, която е много важна за нас и за участието на парламента. Благодаря, Ласло. Дали бихте искали накратко да се изкажете и да отговорите на бележките на господин Гутман и си така ще приключим тази точка от дневния ред. Господин председател, може би по-добре да изчакам другите колеги, те да се изкажат и така ще бъде по ефективно и ще отговоря на всички въпроси заедно в края на дебата. Не виждам дали има желащи да се изкажат, да зададат въпроси. Мисля си, че не, така че ви имате думата. Що се отнася до това дали становище свързано само с европейския семестър, мисля си, че като цяло да. И различните аспекти, които осветли нашия председател, определено посочват какъв е хоризонтът, отнасящ се до други въпроси. Но също така трябва да се ограничавам до някъде, защото не искам да има противоречие между правомощията на двете парламентарни комисии. Що се отнася до пакта за растеж и стабилност или надвишаването на заложените граници за бюджетен дефицит и публичен дълг, това не влиза в нашите компетенции, но ние трябва да сме наясно с тези явления и за това трябва да подготвим текста в съответствие с тези съображения. Разбира се, необходимо е да се намерят подходящи формулировки, за да се изведе на преден план най-важното за нас, а именно да има колкото се може повече информация, без това да накърнява правомощията на държавите членки, съвета, комисията или парламентарната комисия по економически и парични въпроси. Мисля си, че можем да намерим един модус операнди, защото това е целта на нашата дейност, конкретната ни дейност. Ние, разбира се, имаме представа за ситуацията като цяло и съм съгласен с това, което каза нашия председател, именно, че нашата парламентарна комисия има много важна роля. като осигурява връзката между бюджетната дисциплина и стратегията Европа 2020. Ние бяхме нези, които ясно заявихме още в самото начало на кризата, че не трябва да сме късогледи и че не можем да принасяме в жертва европейски проекти – че те не трябва да стават жертва на недостатъчно стрихни бюджетни процедури. Наскоро се проведе неофициална среща на министрите по въпросите на развитието. Тя се проведе в Унгария и срещата приключи с единодушно мнение, че единствения източник за реализирането на стратегията Европа 2020 е изпълнението на политиката за сближаване. Това е нещо, което ние постоянно посочваме от 2010 година насам. Въпреки, че ние не поемаме пълна отговорност по този въпрос, тъй като той влиза по-скоро в правомощията на Комисията по економически и парични въпроси. Нашата комисия, разбира се, също ще участва, но ние бихме искали да представим нашето становище, за да подкрепим нашето движение за изпълнение на целите на каузата. Благодаря ви. Както съвсем ясно заявихте и вие и в отговор на господин Годманис, не искаме по никакъв начин да не влизаме в правомощията на комисията ЕКО, нито пък да правим предложения за санкции, които да бъдат налагани на държави членки които не са изпълнили задълженията си. И така, благодаря на докладчика. И сега преминаваме към 13-та точка. Ще дам думата на докладчика, господин Коцолино. Става дума за едно становище за Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване. А Нянсън обаче поиска думата преди това. Така ли е или не? Не. Добре. На Ан ще й дам думата после тогава. Тя много иска да вземе думата. Защото ще говори от името на господин Хаглунд по двата доклада. Нека обаче първо дам думата на господин Коцолино. Аз ще бъда съвсем кратък, господин председателя. Има някои основни моменти, които са свързани с това становище, които искам да спомена. На първо място трябва да кажем колко е важна стратегията Европа през 20-та година, що се отнася до борбата срещу бедността, намаляването на риска от социално изключване в Европа. Когато направихме преглед на бюджета, ние говорихме за едни нови а, инициативи 7 и става дума за а, до 2020 година 1800 милиона. Идеята на тези инициативи е да се намали бедността, да се гарантира по-голямо социално приобщаване на бедните. В проекто бюджета за 2012 година Европейската комисия е записала 2 милиарда евро или близо 2 милиарда с едно увеличаване от 3,4% а, не бива да подценяваме това, макар че според мен а, бихме могли да поискаме от Европейската комисия да даде малко повече информация, да даде повече прозрачност а, за какво точно ще бъдат използвани тези ресурси. Също така трябва да призовем една по-голяма координация и синергия между различните инструменти, които всъщност допринасят за прилагането на тази европейска платформа срещу бедността. В случая визирам структурните фондове, седмата рамкова програма и така нататък. Също така е необходимо в рамките на дискусията за бъдещата финансова рамка да покажем и да сигнализираме колко ще бъдат важни тези социални аспекти за борбата срещу бедността, особено в големите градски райони, в метрополисите. В същото време не бива да забравяме големия принос на инициативата ФАР за платформата за борба срещу бедността и също така трябва да покажем как бихме искали едни 20 милиона евро от 2011-2013 година да бъдат а, въведени в тази платформа. Те бяха обещани от комисията преди това а, и тези средства трябваше да бъдат подадени към механизма за микрофинансиране. И накрая също така бихме могли съвсем ясно да заявим в нашето становище колко е важен фонда за бежанците, както и фонда за приспособяване към глобализацията. Според мен е важно да бъдат записани като ключови моменти всички тези елементи за борба за социалното изключване и риска от бедност. И не на последно място в моето проекто становище, смятам, че бихме могли да говорим за една по-добра координация между общностната политика и политиките на държавите членки. Голямата част от политиките за борба срещу бедността а, са политики, които са в ръцете на държавите членки. И точно на този терен би трябвало да се опитаме да напреднем, за да можем да използваме и европейския семестър или пък а, други инструменти, за да координираме тези национални политики за борба срещу бедността на едно общностно ниво. Това е, това са според мен ключовите моменти на нашето становище. Е, нашата комисия до средата на юни трябва да излезе с това становище и в края на юли, ако не се лъжа, трябва да се гласува това становище в, пленарно, в пленарна зала. Очаквам становище, идеи от колегите, за да можем да формулираме едно конкретно и добро становище. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Става дума естествено за много важна тема. За един от седемте основни проекти, които комисията е определила като такива в рамките на стратегия 2020. Целта е в Европа да бъде намален броят на лицата, които живеят в бедност и са застрашени от социално изключване с 20 милиона. Това не е лесна задача, защото това попада изцяло в юридическо и финансово отношение под правомощията на държавите членки и обаче от друга страна пък това не означава, че Европейският съюз трябва да отвръща лице от своите граждани, които са в затруднено положение. Комисията по заетост е водеща тук и както каза докладчикът. Той ще работи в посока, така че по време на нашето заседание в средата на юни да можем да разгледаме предложенията и след това да можем да приемем становището между 11 и 13 юли и след това вече самия доклад да бъде прият през септември в Комисията по заедост. Господин Козловски иска да вземе думата. Извинете, аз не ви видях. Благодаря, господин председател. Като докладчик по тази тема. С много голям интерес се запознах с съобщението на комисията. Аз мисля, че работим в правилната посока. Обеличаването на заетостта сред младите хора е много важен момент. Една ситуация, в която всеки пети е безработен и е застрашен от бедност, е всъщност огромна опасност и за конкурентоспособността на Европейския съюз. Също и заетостта сред по-възрастните е област, на която трябва да дорим повече внимание, защото те също са застрашени от бедност. Трябва да дадем възможност на по-възрастните хора да е, останат на работните си места възможно най-дълго време. За тази цел са ни необходими нови технологии и нови мерки, които могат да бъдат финансирани, например, от Европейския социален фонд. От друга страна имаме редица мерки е, и инструменти, които могат да се приложат за изпълнение на тези цели. Надявам се, че до 2012 година, годината на активното устаряване, ще можем да дадем принос за изпълнение на тези цели. Друго важно предизвикателство – в съобщението на комисията, за съжаление, нищо не се посочва за това, е подкрепата на малките и средни предприятия. Те са отрешаващо значение, когато става дума за борба с бедността, защото те създават 3 четвърти от работните места в Европейския съюз и дават възможност за борба с безработицата, която е една от основните причини за бедност сред работещото население. Радвам се, че имаме е, вече на лице е, Small Business Act или мал, акта за малкия бизнес, който би могъл да е, даде своя принос в тази насока. Ако малките и средни предприятия се развиват по-добре, ще бъде по-добре за цяла Европа. И това е тема, която ще трябва да дискутираме винаги, когато говорим за бедност и социално изключване. Аз искам да се спра сега и на социалната економика, защото Социалните дейности, социалните мерки трябва да бъдат е, важни инструменти, когато става дума за борба с бедността и социалното изключване. Работата на доброволни начала също не трябва да се подценява, защото тя е изключително важен фактор в борбата с бедността. Е, работата на доброволни начала е, повишава заетостта, е, също така и развитието на хората, които работят в този сектор, така че би трябвало да оказваме съдействие в тази посока. И накрая искам да кажа, че изграждането на тази платформа, създаването на тази платформа няма да има непосредствено въздействие върху бюджета. Ще се даде принос към изпълнението на стратегия 2020. А що се отнася до тази платформа, трябва да се погрижи мерките да се изпълняват целенасочено и в духа на солидарност. Комисията в своето съобщение посочва и е, възможността за провеждане на ежегодна конференция, е, на която да бъдат поканени съответните отговорни лица. Аз предлагам подобна конференция да се проведе на 17 и 18 октомври в Краков, в Палша. Благодаря. Merci, е, chers collègues, de ces propositions concrètes et notre rapport. Е, благодаря ви, е, уважаеми колега, за конкретното предложение. Предполагам, че докладчика ще вземе предвид казаното от вас. Следващия оратор. Merci, президент. Благодаря ви, господин председателю. Съвсем накратко исках да кажа, че съм и член на комисията по заедостта и съм докладчик също така по тази платформа срещу бедността. Двамата колеги заявиха, че има много интересни въпроси, които всъщност са засегнати и в самия въпрос, в самия доклад, който аз съм изготвил и ще представя на 15-16 пред комисията по заетостта. Имам обаче желание да кажа две неща, които вече бяха спомената. Първо, необходимостта добре да се идентифицират онези бюджетни пера, които Европейската комисия смята да използва, за да подкрепи тази платформа борбата срещу бедността. Освен това, още един елемент, който всъщност и нашия докладчик спомена, е свързан с структурните фондове и тяхното използване. Идеята е да се даде подкрепа на заетостта, подкрепа за борбата срещу бедността, да подкрепим работещите, за да може максимален брой граждани в Европа да работят. Аз също бих добавил обаче и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Той също може да помогне в борбата срещу бедността и има много хора, които губят работата си при реструктуриране на фирмите. Ето това исках да кажа и всъщност много ми хареса това, което казаха колегите, защото съвпада с моето становище. Благодаря ви, колеги. Сега по отношение на графика. Проекто становището ще бъде разгледано в комисията по заедостта, доколкото разбрах. Доколкото разбрах, трябва да се приеме на 8 септември. Така ли в тази комисия? Така ли е? Първа дискусия на 15 и 16 юни, след това изменения и след това приемане септември. Да, точно така. Добре. Това означава, че ако искаме да бъдем полезни, т.е. да дадем една принадена стойност на вашия доклад, един вид да ви вълдушевим и вдъхновим, ние трябва да гласуваме на през юли, 12-13 юли го виждам аз, ако сте съгласни, господин докладчик. Това също означава крайен срок за представяне на предложение за изменение 22 юни. За какво променяме, не разбрах. Извинявайте, ще видим какво ще стане. Дали ще е с електронно гласуване, ще видим. Промениха се малко нещата. Добре, хубаво. Благодаря на докладчика за важния му доклад. Много чувствителна тема, по която би трябвало да се изразим и да изразим своите идеи. И сега, нетърпеливата Ан. Тя всъщност ще представи две теми на колегата Хаглунд Навероятно знаете, че имаше важни избори в е, Финландия преди няколко дни и колегата играе много важна роля във вътрешната политика на своята страна, за това го и няма и за това всъщност ни липсва и той тук. Трябваше да се лишим от неговото присъствие. Ан каза, че е готова да представи неговите идеи. Става дума за 14-та точка, зелената книга – общата стратегия, общата стратегическа рамка за финансиране на научни изследвания и иновации в ЕС. Имаме проект становище, което е раздадено в залата и затова предлагам и 15-та точка, колега, да засегнете, по която нямаме писмен текст, но по което всъщност имаше първо становище. Давам думата на Ан. И така, първо по зелената книга, както заявихте, всъщност трябва да ви кажа, че тя е на английски. Крайният срок на измененията всъщност е средата на юни, когато всъщност ще има допълнителни дискусии и обсъждания по това становище. Карл Хаглунд в това становище всъщност показва своята подкрепа за по-нататъчното увеличаване на финансирането за научни изследвания в следващата многодишна финансова рамка, което разбира се отразява и дебатите в комисията СУРЕ и също така големи проекти, като например ИТЕР и Галилей. Той казва, че там трябва да се заледелят конкретни средства. Това пак отразява дебата в комисията СУРЕ и всъщност няма да се вземат пари от други научни изследователски програми, ако отново има по-високи разходи. След това той говори за упростяването, казва, че това е основен приоритет и всъщност точно това се дебатира и от госпожа Гресле, която се занимава с финансовия регламент. Това ще бъде препоръчано в становището. Ще се говори за по-нататъчно опростяване и за един подход, който се основава на доверие. Тоест, трябва да има повече толерантност към риска, към провала. Имаше много силна реакция, между другото, от научната общност. Те заявиха, че много бюрократично се подхожда към програмите, дори свръхбюрократично. Колегата Хаглун също така приветства предложението на комисията за иновативни инструменти за финансиране, но изразява известни резерви по отношение на така наречените меки заеми или soft loans, които са нещо като кредити, но също време са и нещо като безвъзмезна помощ. Тоест, трябва да бъде възстановена сумата, ако е успешен проект, ако обаче не е успешен, няма нужда да се възстановява. Uh, the question of uh, cohesion and structural funds being Или обратното. Uh, трябва да има и допълнителни средства. Uh, трябва да се направи една научна инфраструктура, която да даде възможност на държави членки, които не поемат много средства от научните програми, да могат да освояват повече такива и по структурните фондове, и по рамковата програма, които са допълнителни, може да се наблюдава също това са неща, които се споменават в становището на колегата, което е пред нас. Сега преминавам към 15. Рамковата програма Евратом и въпроса за работата през 2012-2013. По този въпрос можем да кажем, че всичко е свързано с обсъденото по-рано. Делегацията в Карараш. Все още не е написано становище, защото не е дошъл крайния срок, пък и комисията ИТРЕ не е задала крайните срокове по своя доклад. Колегата Хагунт иска да изчака малко с представянето на, на такова становище. Най-вероятно това ще стане през юни. Той ще се съсредоточи върху основното законодателно предложение по Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение, не върху двето предложение за преки и непреки действия за прилагането на Евротом, е, Евротом, защото те са много специфични, много технически, така че да се запази общата гледна точка. Той смята, че нашата комисия има правомощия да извършва корекции върху цялостния законодателен акт, включая приложенията и финансовите отчети, където са записани самите цифри. Правните експерти казаха, че не можем, нямаме такива правомощи. Той обаче твърди, че можем и можем да излезем със становище по а, цифрите. Защото противното би било абсурдно. След това той би искал да отхвърлим предложенията за три суми, които идват от рамковата програма 2012-2013 за допълнителните нужди на ИТЕР. Това също ще бъде част от становището. Тези 100 милиона 2012 година и 360 милиона през 2013 година. Поне такова е предложението на Европейската комисия. Той предлага вместо това да се използва функция 2 а, в, а, с оставащите средства в нея. Това също ще бъде записано в становището му за Евротом. Тази програма малко или много вече се превърна в ИТЕР. Oui, je vous remercie. Effectivement... Благодаря ви. Да, много е странно, че договорите, най-вече договорът Евратом, предвижда, че подобни програми не трябва да надвишават 5 години и оттам проистича проблемът с рамковите програми като цяло и с научно-изследователската дейност. Следващия оратор, моля. Благодаря. Ще започна с точка 15 и ще бъда много кратък. Ние обменихме мнение на последното заседание по тази тема. Мисля, че обсъждането ни по предишната точка също така обхвана повечето от аспектите, включени в тази точка и все още, разбира се, нямаме становище. Бих искал да се съсредоточа върху точка 14 финансиране на научно-изследователската и научно-развойната дейност. Благодаря на докладчика за становището. Благодаря и на госпожа Йенсен за представяне на становището. Подкрепям повечето от предложенията, внесени от доклад, докладчика. Подкрепям становището му, че въпреки, че трябва да има връзки между структурните фондове и фондовете за научно-изследователска и научно-развойна дейност, не трябва да се смесват средствата от тези фондове. Това се подкрепя и от Комисията по регионално развитие. Подкрепям и призива в становището за по-лесен достъп на малките и средни предприятия до финансиране за научно-изследователска и развойна дейност те се сблъскват с много сериозни затруднения за при получаването на финансиране на тази дейност от Европейския съюз. Всъщност те се оплакват, че по принцип трудно получават финансиране от Европейския съюз, затова мисля, че задължително това трябва да се съдържа в становището. Не съм съгласен по един въпрос с докладчика. И това е изразеният от него скептицизъм за тъй наречените преференциални заеми – или щадящи заеми, мисля, че те наистина подпомагат на малките и средни предприятия или предприятията, които те първо започват дейност. Трябва да изразя загриженост, отнасящи се до отношението към научно-следователските институти и учебните заведения, висшите учебни заведения – изрази се загриженост от това, че възприятия подход пречи на тях да могат да рискуват повече и съответно да предлагат нови идеи. Наистина ние трябва да съгласим с това, че ако искаме да има нови идеи, трябва да отчетем, че те са свързани с повече риск. За това аз мисля, че трябва сериозно да разгледаме предложението на докладчика в тази област също така, що се отнася до по-голямото простяване за финансирането на научно-изследователската и развойна дейност, това наистина е важен въпрос. Мисля си, че широкото разпространение на еднократните плащания е нещо, което трябва да се обмисли. Разбира се, те трябва да се използват, но трябва да се мисли за системата за единни ставки или еднократни суми. Може да бъде една мярка, която е допълнителна и да се прилага в зависимост от конкретния случай, а не да бъде задължителна. Също така съм съгласен с докладчика, че трябва да защитим такива големи проекти като ИТАР и Галилео, но трябва да помислим откъде ще дойде финансирането за тях. Бих посочил, че е необходимо да се увеличи процента от бюджета заделен за научно-изследователска и развойна дейност. Но отново трябва да помислим откъде точно ще дойдат тези пари. Не искам това да става за сметка на други важни проекти. Да, повече финансиране от европейския бюджет за научно-изследователската и развойна дейност, но трябва да мислим внимателно откъде точно идват тези пари. Благодаря ви. И сега госпожа Кавалио. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика. Съгласна съм с, с няколко неща, които съм вписала в становището системата за финансиране, която е основана върху повече да увери радикална промяна в администрирането, нови критерии и използване на структурните фондове за изграждане на капацитет и да има определен взаимно, да има определено, извинете, взаимно допълване между двата фонда. Необходимо е също така да има конкуренция чрез постигане на най-високи резултати, но също така и, както спомена докладчика, важно е да се засили изграждането на капацитета чрез конкуренция и трябва да определим къде са тези а, зародишите на най-високи научни постижения и да гарантираме това, че се постига критична маса. Изцяло съм съгласна с докладчика за финансирането на иновацията и това, че трябва да се гарантира финансиране за големи проекти. Единственият въпрос, по който съм по-скептична от докладчика – е тогава, когато той казва за използването на наградни средства. Според мен трябва да бъдат използвани такива награди, но те не трябва да заместват нормалната система за финансиране на проекти. Трябва да имаме проекти, които се подчиняват на много ясни правила и да използваме наградните средства точно като награди, а не да ги използваме като еднократни средства за финансиране. Те трябва да се използват, както и еднократните суми, само в много ограничени случаи. Т.е. трябва ни система основана върху доверие, с много ясни упростени правила, която е основана върху научни факти и която е основана върху резултати и трябва тази система да бъде много по-лесно приложима, за да могат да бъдат мотивирани учените да участват в следващите програми за иновация. Госпожа Гресле, благодаря. Искам да използвам възможността да взема отношение по някои точки, Зелената книга, така да се каже, беше е, много добре проучена от мен по отношение на е, измененията и някои от тези изменения включихме в финансовия регламент. Например, що се отнася до персо... разходите за персонал. Е, също така и Клирин Комити, това е помирителен орган, където при спорни въпроси е, хората сядат заедно и решават проблемите, вместо да бъдат отлагани и е, да занимават с тях е, хиляди хора. Смятам, че такъв орган е съвсем уместен. Опитахме се също, а това го правим от 5 години, да извършим хармонизация на процедурите за подпомагане в рамките на едно семейство на подпомагане и смятам, че комисията ще подпомогне този процес, защото сега имаме 6 генерални дирекции, които управляват средства за изследвания. Всяка от тях има собствени формуляри, собствени книги, собствени правила а това в изследователската общност създава объркване. Би било важно ИТРЕ и хората, които работят там, да спазват по-точно правилата и да участват повече в тяхното разработване. Също така, каквито и усилия да полагаме, ние трябва да вземем предвид, че трябва да се спазват правилата за участие, защото проблемът не е толкова бюджетен, колкото правилата за участие. И за това искам да пледирам да внесем допълнения, обаче тази програма да бъде разгледана като минимална програма и тя да види бял свят, ако мога да се изразя. Без значение е, какво е, ще е, постигнем като резултат, общите суми ще трябва да се пресмятат и ще трябва да се доказва, че тяхното съществуване е оправдано. Това сме писали и в финансовият регламент, че една обща сума не трябва да бъде изчислена изчислявана допълнително, защото когато става дума за една обща паушална сума, няма нужда да бъдат представени доказателства за нейното използване. И това е различно, отколкото при общите суми, когато става дума за одит този път ние изяснихме нещата много добре и искам да кажа, че едва ли ще има недоразумения. Наистина ние направихме всичко и ще положа усилия тези изменения наистина да видят бял свят. Е, смятам, че трябва да си улесним живота и едно е ясно, че правата, които имаме, трябва да ги прилагаме. Ние не трябва да допускаме комисията да установява квота от нередности, без преди това да сме използвали нашите права. По-добре да създаваме по-малко законодателство, то да бъде от общ характер, обаче след това да се прилага. И за това аз възразявам срещу онези пасажи, където се изисква по-висока квота на заблуждения. Това означава да се прилага по-нататък правото, което е създадено и да се ограничава неговото прилагане тези правила, за които говоря, те трябва наистина да бъдат прилагани. Искам да посоча още, че земеделските стопани е, нашите най-добри бенефициенти са всъщност в е, сърцето на изпълнението на европейското право. Изследователите са в много по-лошо положение, така че ако е, ние прилагаме правилата от изследователската сфера в сълскостопанската сфера, ситуацията ще бъде значително по-лоша. Цялото неравенство между реципи реципиентите, което съществува, всъщност е, е неправилно. Трябва да има упростяване, трябва да има уеднакмяване и не трябва да допускаме е, земеделските стопани да се чувстват в по-неравностойно положение. А комисията ще трябва да се ползва от целия опит на трупан през последните пет години. Благодаря. Благодаря, господин Гудманис. Благодаря, господин председателю. Смятам, че и седемте точки трябва да бъдат подкрепени от всички. Не мисля, че някой има сериозни възражения. Сега по отношение на предизвикателствата. Има нещо, което според мен отсъства от доклада. Говореше се за левриджа или кредитното рамо. Тези 5,6% плащания за седма рамкова програма, кредити за плащания. Комисарят Левандовски каза, че и до година нещата ще изглеждат подобно. Но ако погледнем плащанията като част от БВП в държавите членки, ще видите, че нещата върват в обратна посока. За съжаление, много държави поради кризата не увеличават съответния процент от БВП за научни изследвания. Има само две страни, които изпълняват лисабонските критерии. Финландия и Швеция са тези страни. 1,6% от БВП, като че ли в повечето страни, големи страни, отиват за това. 1,8, ако не се лъжа, най високия е процент, да речем в Германия. Та какво липсва тук? 99-та година на Сетне ние имаме една обща научна среда в Европа. Ето за това съществува и първа точка. Имаме кохезионен фонд, който съфинансира тези начинания. 4% от БВП държавите членки трябва да отиват за това и съответно има средства от няколко програми. Седма рамкова програма, много важна. Всеки учен се интересува от това, правят се консорциуми, консорциуми хората работят заедно, състезават се, т.е. състезават се в глобален план. Това няма никаква връзка с националното финансиране като процент от БВП. Та, увеличаваме, но това не е записано. Няма как да има искания за съфинансиране защото това ще дублира кохезионната политика. Нямаме механизъм да накараме държавите членки да повишат финансирането. Бедните страни, като моята, казват на учените, а, вие си взимате пари от Европа, няма нужда, ние сега си имаме проблеми в страната, ние имаме проблеми с пенсиите, има криза, мерки за економии, нямаме време да ви даваме пари. Обаче в същото време даваме възможност на страните, развръзваме им ръцете да им кажат, да кажат примерно 10 милиарда годишно, отивайте и се състезавайте. Смятам, че в нашето становище за Комисията по научни изследвания и промишленост, че е необходим механизъм. Механизъм, с който да задължим държавите да се финансират. Иначе ще има държави, в които науката ще пропадне, защото ще карат учените да се конкурират, а учените трябва да живеят и между проектите. И ако страните не, финан... не предоставят необходимото финансиране за тяхното съществуване от един проект до друг, то тогава как ще оцелеят те? Мисля си, че в началото трябва да кажем нещо такова. Изисква, да речем, от държавите членки да съфинансират до известна степен в някаква форма тези програми. Благодаря ви. Благодаря, колега, казва председателят. Един от евентуалните въздействия на един такъв а, нов европейски семестър, за който говорихме по-рано, е свързан и с това. Ние го споменахме в светлината на доклада на Сурин, но ето и тук ще го спомена. Държавите членки трябва да осъзнаят, както казахте и вие, че всички те са под целите от 3%, от БНД, брутния национален доход, за научни изследвания. бюджета на Европейския съюз, рамковата програма за научни изследвания, за която говорим, са само 10-15% от общите разходи за научни изследвания на държавите членки. Всичко това означава, че всъщност сред нашите държави членки има възможност да се правят съвместни научни проекти, изследвания, които да бъдат много по-добри от тази, която се прави на общностно ниво. Това, между другото, може да бъде приложено и в други политики, и други сектори, сектори като, например, сътрудничество в сферата на развитието. Там имаме 8 милиарда евро общностен бюджет за подпомагане на развиващите се страни, за държавите членки. Десет пъти по-голяма е тази сума. Дава се възможност е, всяка държава членка да отдели нещо и да го насочи в тази посока. Според мен това не бива да се забравя, когато работим, когато обсъждаме. Ан, имаш думата. Благодаря. Е, смятам, че това е много важно и Ваймер няколко пъти го спомена, каза, че имаме нужда от някаква обща пътна карта или нещо друго, някакъв друг механизъм, да търсим отговорност един от друг. Благодаря на колегите за бележките. Всичко ще предам на господин Хаглунд. Beaucoup. Alors, en ce qui concerne le, le calendrier, donc, euh, nous avons maintenant... Благодаря. Искам да кажа нещо във връзка с графика. Срокът за внасяне на изменения е 16 юни, 13 часа. Приемане на доклада вероятно на 12 и 13 юли. Водеща комисия е ИТРЕ. Тя вероятно ще състави доклада си на 30 август и е, вече след това ще бъде представен този доклад за гласуване на пленарното заседание. Сега е, рамковата програма Евротон, там нещата още не са съвсем изяснени. По принцип графика трябва да бъде същият, но знаем, не знаем как точно стоят нещата в ИТРЕ и как ще премине гласуването по време на пленарното заседание. А сега господин заместник председателя Ивайло Калфин ще ни представи нова информация във връзка с тази безкрайна история, във връзка с е, Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви, господин председател. Надявам се, че все пак няма да се премърнем в сапуна на опера. И така, от последното ни заседание имахме две срещи с съвета и постигнахме успех в това, че постигнахме успех по три или четири въпроса. Проведе се заседание на Корепер в среда и в четвъртък, така че след това ще имаме следващото заседание на съвета. Кои все още са нерешените проблеми. Първо, съчетание от три проблема. Определянето на таваните и възможността банките да разходват средства на това. Както вие знаете, 1 милиард евро беше разрешен от съвета за средиземноморските страни, но не беше дадено разрешение да се увеличат другите тавани за работата на банката в други региони. Така, доколкото разбрах, съветът може да обмисли една по-гъвкава позиция, но Разбира се, всичко това ще зависи от окончателния компромис. Също така има въпроса за повторните потоци. Има едно твърде умерено предложение на комисията, но независимо от това съветът много силно отхвърли тази идея за повторните потоци. А това е нещо, което парламентът постоянно изисква от съвета и по други въпроси. И третият проблем е гъвкавостта при прехвърляне на средствата между отделни региони и от един регион в друг. Така че това са трите проблема в пакет, които са в пакет. Вторият голям проблем е проблема с делегираните актове. Както вие си спомняте, това е един проблем, който е бил поставен от парламента. Имаме други подобни нарешени случаи с делегираните актове, но има и случаи, които са били решени. Съветът не беше особено ентусиазиран да приеме това. Дори по-скоро бих казал, че те взеха доста неустъпчива позиция. Ние очакваме все пак съвета да преосмисли своята позиция. Тоест, това означава, че текстът, по който постигнахме съгласие, е преместен в анекса и там става дума за делегираните актове. Разбира се, това е едно съвсем ново предложение. И аз не виждам какви доводи ще изтъкне съвета, за да отхвърли това предложение, но наистина това е много деликатен въпрос за съвета. За съжаление, за Средиземноморската банка нямаме никакво позитивно, положително решение. Всеки път, когато се поставя от нас този въпрос, съветът много твърдо изразява своето несъгласие. Моето впечатление е, че съветът просто изобщо не иска да обсъжда този въпрос. Всичките ни предложения са свързани с молбата банката да извърши анализ на разходите и на ползите, свързани с създаването на такива на такава банка, обаче банката казва, че парламентът и съветът не могат да възлагат подобни анализи на банката, само управителният съвет на банката може да възложи такава задача. И накрая проблемът свързан с Исландия и Беларус. Дали те имат право на финансиране или не, предвид рисковете в минало и сега. За Беларус и за Исландия много ясно формулирахме нашата позиция. Искаме Беларус да няма право на финансиране, докато там не се наблюдават положителни промени, а Исландия да няма никакви ограничения, или по-скоро за Исландия да няма ограничения. Доколкото разбирам, за Исландия вече се разглежда този въпрос в съвета, но съветът не е особено гъвкав. Вие си спомняте, че две държави членки имат проблем с една исландска банка – която фалира и значителни средства а, са изгубени, особено това въжи за средства за пенсионни спестявания. Говорих днес с представителя на Исландия в Европейския съюз по негова молба и, и разбрах, че има решение на съда, че вложителите в банката са с приоритетен статус, т.е. при ликвидиране на банката те ще бъдат първите да получат средства. Освен това, сегашните активи на банката отговарят на 90% на задълженията и т.е. възможно е да бъдат покрити 90% от задълженията и освен това Европейската комисия очаква, че ще се увеличи този процент. Исландия заяви, че тя е готова да започне плащания, дори големите плащания, които са дължими от нея до края на тази година. И освен това има 8% лихвен процент, който се приема от Исландия като базов лихвен процент. Така че има основания да се даде разрешение за Исландия. Според нас доводите са напълно разбираеми. Разбира се, трябва да изчакаме и решението на съвета. Наскоро имаше посещение в Исландия. Не знам дали вие сте обсъждали тези въпроси в рамките на делегацията, но може би това е един от проблемите. Така че като цяло са все още нерешените въпроси, както вие видяхте, те са три или четири. Ако видим стъпки напред от страна на съвета. Може би ще се финализира тази дълга история. Ако не, за съжаление, като че ли ще продължим с тази сага, както ви я нарекохте. Господин председател, благодаря ви. За Беларус ние не можем да кажем, че те са положили големи усилия, що се отнася до самото правителство. Имам предвид усилия във връзка с подкрепа. Тези, които са противници на Лукашенко, обикновено са в затвора и това не предполага спазване на принципите на Европейския съюз. За Исландия ръководителят на делегацията иска да каже нещо. Тъй като докладчите в сянка ги няма, ще се изкажа аз. По принцип подкрепяме докладчика господин Калфин и неговата позиция. Нямаме нищо против нея. Искам съвсем накратко да спомена три неща. Първият въпрос е Беларус. Дали да бъде под линия или с звездичка? Това означава, че банката няма да финансира проекти там, тъй като има нарушение правата на човека. Това е много важно за нас. за Исландия. Гьоран ще изложи подробностите. Аз мисля, че Исландия и нейното включване е под линия в документа, което отразява проблема с Нидерландия и Обединеното кралство, е неприемливо. Защото тези неща изобщо не са свързани едно с друго. Оказва се натиск от тези страни. Това го е казал и посланникът. Няма да навлизам в подробности. Георан ще каже. И след това позицията на докладчика за делегираните актове ни удовлетворява. Благодаря ви. Благодаря. Имаше посещение в Исландия. Не знам а, дали а, облакът е следствие от това пътуване. Георан? Много се надявам да не е така, но всъщност се радвам, че е, стана след като си тръгнахме, защото иначе нямаше да може защо да си тръгнем най-вероятно. Така, обсъждахме Европейската инвестиционна банка, те повдигнаха въпроса, ние също. Много е деликатен този въпрос в Исландия. Те искат наистина много добро сътрудничество с AIB, също така и са си сътрудничали в минало много добре и смятат, че това е една от най-добрите възможности пред тях, всъщност, економиката им да се възстанови. За тях е, сътрудничество с тази банка е много важно. Интересното нещо, което мога да спомена е, че исландската економика се възстановява и то бързо – сега тя е много по-добре, отколкото беше преди 6 месеца или година. И ще повторя това, което каза Ивайло по отношение на Ландсбанкин и проблема там. В скорошни оценки се казва, че активите, които остават в тази банкротирала банка, ще покрият поне 90% от задълженията и исковете отправени към нея, дори повече от 90, което пък означава, че има една отлична възможност да се намери едно приемливо решение за Нидерландия и Обединеното кралство, интересите, които имат те там. Зададахме конкретни въпроси и към финансовия министр, и към правителството, и към главния преговарящ и така нататък. това, което те съвсем ясно заявяват е, че няма връзка между Landsbank in ICE и преговорите с ЕИБ или пък членството им за S. Ако ние се опитваме да създадем такава връзка, това би оказало изключително отрицателно въздействие върху възприемането на Европейския съюз в Исландия. И мисля, че се прави. Според мен, наистина, трябва да ги разглеждаме като сериозни партньори и трябва да продължим да се борим за Исландия. Ако Обединеното кралство и а, Нидерландия се опитват с тази си политика, чисто и просто а, ще се сметне за едно отмъщение в случая с тази исландска банка и не мисля, че това е сериозно, сериозен подход. Така че аз съм съгласен с Ивайло. Трябва да защитим Исландия пред ЕИБ в преговорите. Благодаря. И аз ви благодаря. Всички ли така смятат в Нидерландия? Господин Милдер, какво мисли Нидерландия по въпроса? Благодаря ви, господин председателю. Аз а, не мисля, че автоматично ще защитавам позицията на моето правителство. Никога не съм го правил. В този случай обаче мога да защита позицията на Нидерландия и Обединеното кралство. Мисля, че гаранциите за тази банка трябва да бъдат изплатени. Не може да оставим нещата все едно не са се случвали. И не можем да бъдем много нежни с Исландия, когато те нарушават споразумения. Имаше референдум и така нататък, но така ли тяхното правителство е поело обещание да изплати тази гаранция. Това обаче не става. Не го изплащат. Така че трябва да се възползваме от всички инструменти, които имаме и ще парафразирам госпожа Мисис Тачър, което не харесвам. Всички способи да си върнем парите. Donc le sujet rend Mulder Thatcherite. Господин Мулдер е, е тачерист явно. Добре, Ласло. Uh, Нещо интересно възникна по време на дискусията. Каза се, че не всичко е в ръцете на правосъдната система. Ако обаче Нидерландия и Обединеното кралство победят, наградата всъщност ще бъде вероятно много висока като стойност, защото това ще бъде едно общо решение. И може би това правителство ще срещне същите трудности. Над 90% казахте така ли иначе върват вече към изплащане, така че вече задълженията стават теоретични. И вече говорим за принципи, а не за пари. Този принцип може да се окаже опасен, ако тръгнем да тълкуваме какво означава гаранция. Euh, euh, Благодаря. Докладчикът изслуша е мненията, романът ще продължи да се пише, в Корепер ще се разглежда този въпрос, съвета ще вземе позиция и така нататък. Имаме още 5 минути и можем да дадем думата на Барбара. Тя ще представи две нови предложения към Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря на някои колеги. Има известни трудности в Европа за възстановяване на средства, както знаете, или пък да заделяне на повече средства по отношение е, на европейския бюджет. Аз обаче искам да се обърна към представителите на комисията, да направят още едно усилие за тези искания, които идват от една държава членка, Дания. Две различни искания са това всъщност. Първата е свързана с подкрема от на 8, над 800 работници, които са били освободени от глас Фибер, които работят в сферата на, на вятърните турбини. Става дума за един район на Дания, където работят те. Става дума за 6 милиона, малко над 6 милиона. Дружеството всъщност се мести в Китай заради спада на търсенето на тези турбини в Европа и съответно увеличаването на тяхното търсене на азиатските пазари. Следващото искане е свързано с 900 работници, 950 работника всъщност, които работят в Оденсе Стил, което е една корабостроителница. Не знам как го произнасям, извинявам се, казва ораторката, може би не го казвам правилно, но ми е трудно да произнеса а, тези имена. Така или иначе, става дума за една фирма, която се занимава с морски транспорт, това е корабостроителница, сумата е голяма, говори си за 14, малко над 14 милиона евро. Датските власти подкрепят това искане за средства. Говори се за загуба на част от пазара по отношение на морския транспорт в Европа. Гласуването ще бъде на 16 юни. Крайният срок за внасяне на изменения е на 1 юни. Освен това, очаквам един отговор, що се отнася до евентуален дебат за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Очаква се на следващото пленарно заседание през юни да стане това. И за това, колеги, моля ви присъствайте, за да може да се чуе вашия глас по отношение на този фонд, защото този фонд в бъдеще ще става все по-важен, ще нараства, той вече нараства и който има нужда наистина от пълната подкрепа на този парламент, от всички парламентарно представени партии, за да бъдем близко до нашите граждани. Благодаря. Вижте колко бързо, по-малко от 5 минути. Много бях бързо. Merci beaucoup. Euh, je suis frappé euh, du premier... Благодаря. Аз съм засегнат от първия случай, защото Дания е водещата страна. Тя беше първата страна в Европа, която произведе енергия от вятъра. Е, знаете, малката русалка в пристанището на Копенхаген, заобиколена от подобни съоръжения. И сега тази фирма да изнесе производството в Китай, това би създало трудности в конкуренцията по отношение на индустриалното производство, особено за новите съоръжения и дори в най-развитите страни на Европейския съюз. Добре, благодаря ви, казва председателят. Колегите могат да вземат отношение по тези точки. И в следващото заседание ние ще гласуваме, но утре сутринта, госпожо докладчик, ние ще гласуваме в 11 часа за помощите за работниците, които са уволнени от General Motors в Белгия. Благодаря. С това изчерпихме дневния ред за днес след това. Ще се видим утре в 9 часа тук в същата зала. Прекъсвам заседанието и след 5 минути ще работим без преводачи с координаторите. Благодаря на преводачите. Им желая приятна вечер.